Добро утро. Моля, заемете места, ако обичате. Вече имаме малко закъснение. Днес имаме удоволствието да посрещнем госпожа Еспиноса, като е министр по въпросите на околната среда, сълскостопанската и морската околна среда и е действащ председател на съвета Днешното й посещение има за цел да представи приоритетите на Испанското председателство. Днес, когато влиза в сила Лисабонския договор, системата на вземане на решения от институциите се променя. Това ще се отрази и на риболовната политика, така че Испания, която е морска страна, със сигурност ще се ангажира отблизо с темите, които вълнуват нашата комисия. Приоритетите са ясно очертани и целят да приложат новото законодателно новата законодателна процедура и да продължи да развиват тези законодателни инициативи от пакета Омнибус, които бяха започнати още при предходния мандат. Вчера на заседанието на координаторите обсъдихме тези въпроси и взехме съответните решения. В политически план ще се отчетат изводите от публичното изслушване проведено от парламента и от държавите членки, както и всички участници в обществения диалог с цел постигане на консенсус върху насоките, на които трябва да стъпи Еврокомисията при определене на бъдещите си приоритети. Сътрудничеството между нашите институции навлиза в нов етап, който е непознат всъщност за всички ни и ще изисква усилия от всички ни. Трябва да сме да уважаваме, да се уважаваме взаимно и да работим в интерес на гражданите на Европа. Да опазваме околната среда и морската среда това сътрудничество, разбира се, не бива да се ограничава само с преговорите, триалога и законодателната дейност. А и това е нещо много важно според парламента, сътрудничеството трябва да се разпространи и в областта на надзорната и контролна дейност на това, което върши комисията в областта на международното сътрудничество и международните договори. Ние в парламента желаем да участваме активно в предварителните заседания, на регионалните консултативни комитети, както и на смесените комисии с трети държави. Госпожа Даманаки също бе осведомена за тези наши намерения по време на нейното изслушване. Повтаряме ви го и на вас, госпожо министър, за да няма неразбирателство или неясноти за в бъдеще. Давам ви думата, госпожо министър. Имате приблизително около десетина минути. След това ще започнем кръговете на въпроси и отговори. Госпожо министър, заповядайте, имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател на Комисията по риболов. Уважаеми дами и господа. Като начало бих искала да ви подчертая, че Испанското председателство, така както го заяви министър-председателя Сапатеро на вашето пленарно заседание, възнамерява да работи заедно ръка за ръка с Европарламента и следователно с всички вас. Така както каза председателката Фрага в встъпителните си думи, в момента живеем във време на промени. Промени в европейски институционен план. След влизането в действие на Лисабонския договор, нашата обща дейност се превръща в гаранция за това, защото въпросите и програмите, по които работят, по които работим, ще се развиват в правилната посока и ще получат начален тласък от парламента, но и от съвета и от комисията. Искам да поблагодаря за извършената работа на шведския министър, който беше председател на съвета. През 2010 година има нови регламенти и нови квоти за общ допустим улов. Това е резултат от швед... работата на шведското председателство. Кои са приоритетите на Испанското председателство? Ще ги очертая възможно най-кратко, за да може след това да имаме повече време за дебати, въпроси и отговори. Както вече ви казах, ще ви нахвърлям в най-общ смисъл приоритетите на Испанското председателство. Те се изразяват в основните стълбове всъщност на общата риболовна политика. На първо място реформа на общата пазарна организация, мерлузата, сафрида и хамсията, техните максимално допустими квоти за улов, на второ място и на трето място екологичното етикетиране. За сега всичко се придвижва в желания срок. Още вчера всъщност вие тук обсъдихте приключихте дебата, в резултат на който бяха гласувани повече от 400 изменения на Зелената книга. Нещо, което недвусмислено показва важността, която вие отдавате на тази инициатива и използвам възможността да поблагодаря на госпожа Патраун Невес. И след това обществено допитване ще преминем към дебат в съвета и още в през тази година ще се постараем да изготвим крайен политически документ. Някой смята, че общата риболовна политика е невъзможна за прилагане, за повсеместно прилагане. Ние обаче смятаме, че това не е така, че като всяка работа има върхови моменти и моменти на пад, но е в правилната посока, посоката на опазването на рибните ресурси и на съвместяването на екологичната и морска политика, която всъщност ще постави основите на бъдещата интегрирана морска политика. Що се отнася до общата организация на пазара, дебата приключи и комисията също така приключи анализа на неговите резултати и вече избистри идеите си по въпроса. Дебатът е, вече е приключил и е спешно да изработим насоки за конкретно действие, които да са с глобално приложение за всички морски продукти и продукти и аквакултури, както и с тяхното финансово измерение. Относно многогодишните планове, което е един от е, третият ни приоритет всъщност, бих искала да ви кажа, че аз съм твърда привърженичка на този вид инструменти, които определят в дългосрочен план управлението на рибните запаси и дават възможност на риболовния сектор да организира работата си по-добре и да избегне евентуални неприятни изненади. Европа винаги е била в челните редици на борбата срещу безотговорния и недекларирани безотчетен риболов и сега по същия начин ще подходим към въпроса за опазването на рибните запаси. По въпроса за хамсията. Тя е на първо място. Хамсията е на първо място в списъка на нашите приоритети на заседанието на съвета от, през месец декември решихме да вдигнем забраната за улов на този вид риба, хамсията. Максималните максималните допустими квоти, както знаете, се определят в зависимост от научните данни, с които се разполага. И в този смисъл Сафридът би могъл да бъде един от нашите първи успехи, тъй като вече преодоляхме трудностите, които съществуваха и в скоро време ще подпишем договор в резултат на провеждането на един или два неформални триалога. По въпроса за Северната Мерлуза, нейни, нейната популация вече е стабилна и устойчива. И това се отрази на увеличаването на максимално допустимият улов още миналия месец декември. С други думи, главната цел е постигната, сега просто трябва да я запазим и непрекъснато да следим развоя на научните предвиждания. Следващото научно изследване за популацията на мерлуза ще се получи през месец май. Нещо друго, което вече ви споменах като приоритет е етикеро, етикеро, етикетите, етикетирането. Ние сме една от най-големите морски сили в света, така че бих е, си поставила за цел нещо друго, пак свързано с морската политика, а именно защитата на потребителите за да може европейските рибни потребители да имат гаранцията, че рибата, която консумират, е екологично уловена с пълно уважение към и зачитане на равновесието на екосистемите. След това ще пристъпим към ревизия на сега съществуващата нормативна база по време на заседанието на съвета през месец юли. Документите, които съществуват в момента като юридическа база, знам, че вече гласувате ориентировачно по тези въпроси. Необходимо е да се вземе предвид договорите, постиг, подписани в Ресифе, Бразилия през юли месец 2009 година за океанската рибатон. По този начин ще работим в съзвучие с международните организации. На второ място по въпроса за достъпа до дълбоководните морски видове – и тук трябва да се ревизира съществуващата информация и свободата на достъпа до забранените и разрешени за улов рибни видове. И сега преминавам към външните отношения на Европейския съюз с трети държави в областта на риболова. Често ни се налага, често ни се налага да взимаме предвид този международен характер на риболова, що се отнася до някои определени рибни популации, като океанските рибни запаси, например, които не държат сметка за националните граници и участват в общи екосистеми. Нашата флота е натоварена с доставки на риба на нашия най-голям в света пазар за рибно потребление, създават много работни места, а и не на последно място следва да опазват рибните ресурси. Наскоро се подписа договор с Чили за, риба, за рибатон в юго-источния Пасифик. В случая с, с Микронезия, например, в съвета в момента се очаква да се получат насоките на Еврокомисията, по които да се развиват преговорите относно пък островите, относно Соломоновите острови. Там най-вероятно ще подпишем за първи път споразумение, при което ще приложим новата процедура за одобрение от страна на парламента. С други думи, Както виждате, сме изправени пред много предизвикателства през нашето 6-месечно председателство. Надявам се, че ще работим в тясно сътрудничество. Как както казах в началото на изказването си, както спомена всъщност и госпожа Прага, Фрага, новият е, Лисабонски договор изисква от нас още по-задълбочено и отговорно сътрудничество, с по-голяма степен, отколкото то е било до момента. И бих искала да приключа с е, няколко думи за човешкото измерение на риболова конкурентоспособността, ефикасността на нашият риболов в никакъв случай не бива да ни кара да забравяме човешкото измерение на тази обща риболовна политика. Риболова трябва да бъде устойчив и стабилен, но трябва да осигурява и доходи, достойни, прилични доходи на заетите в риболова, в крайбрежния или в далеководния. И това ще се отрази в крайна сметка на ръста на европейската економика и не на последно място на солидарният характер на нашата Европа. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо Еспиноса. Преди да дам думата на координаторите, искам да задам обаче аз един въпрос, иначе никога няма време за мене, така че почвам. Задавам въпрос, който със сигурност вълнува всички нас и законът е обърнат е насочен към вас като министър на околната среда и на риболова. Как смятате, какво е вашето мнение по въпроса за включването или не на червения тон в приложението на забранените видове? Моля да ми кажете вашето мнение по въпроса и каква ще бъде позицията, която ще защитавате. Казвам, че го задавам, задавам ви този въпрос на вас като министър на околната среда и на рибното стопанство. Господин Антинор от името на Народната партия, ако обичате, кратко да бъде вашето изявление, за да имаме време да изслушаме и отговорите. Госпожа министърът няма много време всъщност и за това. Благодаря. Синьор президенте, грация. Signor министр, бенвенуто и. in bocca al lupo per il lavoro di questo. Благодаря, госпожо министър. Добър ден! Е, пожелавам ви успех е, през 6 месечето, което ви очаква. Е, то ще бъде изпълнено с много дейности. Може да се окаже дори, че има прекалено много неща да се вършат. Да се надяваме, че ще свършим поне част от тях. Дискусията, която се проведе тези дни в нашата комисия и за която вие бяхте запозната, всъщност засяга новата зелена книга и е, новата общностна политика в областта на риболова през следващите години. Една от темите, която ни тревожи, това е въпроса за връзките с, с съседните страни. Връзките с страни, които не са част от Европейския съюз, е, но е, с които понякога е, имаме затруднения. Нашите рибари винаги спазват правилата и ако не го правят, съответно биват санкционирани. Искам да разбера дали по време на Испанското председателство вие ще предприемете някакви дейности към тези страни, за да има гаранции за реципрочна защита на рибарите. Били те от Европейския съюз или от е, външни страни, защото много често последните ловят риба в оштурб на рибарите от Европейския съюз. Следващия въпрос. Е, господин председател, госпожо министър, много се радвам, че идвате днес да говорите пред нашата комисия. Въпросите ми ще бъдат кратки. С радост е, установявам, че вие сте е, министър и на околната среда и се надявам, че на пръв план вие ще поставите политиката на интегрираните морета – какво е значението на тази политика, когато става дума за риболов? Е, защото е, животът на рибарите трябва да бъдат приемлив от социална гледна точка. Е, аз съм съгласна с вас, но все пак има е, свръхкапацитет е, на риболовни кораби. Какво ще направите, за да направите социално допустима промяна в структурата и какъв трябва да бъде окончателният размер на риболовния флот? Господин Галагер. Благодаря. Позволете да приветствам вас, госпожо министр. Желая ви успешен мандат. Вчера след обяд изпълнителният директор на контролната агенция по рибарството спомена контрол, а и вие също говорихте за контрол и дали това е въпрос, който ще се обсъжда и в Люксембург. Както разбирам обаче, на тази среща не се направи никаква препратка по отношение на еднаквия подход в този контрол. Мисля, че е изключително важно да има равнопоставен подход по отношение на формите на контрол, когато има случаи на нарушение. Думите на самия изпълнителен директор звучат последния начин. Вчера имахме изслушване с директора на агенцията и той каза, че условията за всички ще бъдат е, равни. И Искам да ви попитам, по време на вашия мандат, може би това не е основен а, приоритет, но може би бихте разгледали евентуалната възможност да обърнете внимание и на този въпрос. Освен това, в някои държави вероятно би трябвало да има административни санкции за по-малки нарушения. Например, моята страна, каквото и нарушение да извърши човек, той е правонарушител. Така че е, въпросът ми е насочен именно към този аспект свързан с контрола. Много се зарадвах да чуя, че вие засегнахте въпроса за мерлузата. Имахме проблем през изминалите години и сега нещата са се стабилизирали благодарение на плана за възстановяване на запасите. И мерките, които трябваше да бъдат спазвани и правилата, които всички рибари трябваше да спазват в своята риболовна дейност. Никога не бива да забравяме значимата роля, която бе изиграна в този, сми, в този аспект. Надявам се, че регионалните консултативни съвети, които имаха водеща роля, ще продължат да я имат. Те вече доказаха от своето създаване 2005 година насам, че играят много значима роля. Радвам се, че вие отчетахте това в своето изказване. Благодаря ви, господин Галагер. От името на Зелените, господин Ромева. Благодаря. Уважаема госпожо министър, две конкретни питания по въпроса за външната политика и споразуменията. Бих искал да говоря по въпроса за споразумението с Марокко и по-специално факта, че след излизането на съдебното решение по въпроса продължава да има някои правни луфтове. На първо място дефиницията на водите, за които се отнася това споразумение. Там не се уточняват крайбрежните води на Западна Сахара. Това първо. Второ, Знаем, че има европейски кораби, които са излизали на риболовни рейсове в териториалните води на Западна Сахара, но местното население не е извлякло никаква полза от тази економическа дейност на Европейския съюз там. Как мислите вие да се отнесете по този въпрос? Сега, вторият ми въпрос е свързан с червения тотн. Тук има различни мнения, но в Комисията по опазване на околната среда бе взето решение червения тон да се включи в първия списък за застрашени видове. Има някои държави членки, които са за, други, които са против. Какво ще бъде мнението на Испания по този въпрос, на Испанското председателство и дали ще чуе гласът народен? Благодаря. Господин Гробачик от името на консерваторите реформисти. Пани министър, życzę на на wstępie wielu... Благодаря ви, е, госпожо министър. Е, пожелавам ви успех е, по време на Испанското председателство. Е, всъщност искам да засегна въпрос, на който не се спряхте в въведението, а именно регионализацията. Регионализацията, за която се говори при новата политика в областта на риболова. Какъв е вашия подход към тази регионализация? ще развивате ли регионализацията и ако да, как? Как изобщо си представяте регионализацията? И имам и втори въпрос. Въпрос за етикетирането и за организацията на пазарите. Вие засегнахте само вътрешния контрол върху риболова. Какво мислите обаче за вноса? Да, от името на Обединената левица ще вземе думата сега колегата, но преди, преди това да кажа, че вече не мога да запиша никого. Приключихме с списъка, значи. Сега ще я прочета, да не би случайно да съм пропуснала някого. Слушайте, ако обичате. Санчес Преседос, Капула Сантос, Валеса, Мато Адровер, Левейн и Билбао. Това е списъка. И повече няма да записваме нови желаещи. Госпожо министър, имате думата за отговор. Благодаря ви, госпожо Фрага. На първо място започвам с една бележка – с един коментар, реплика всъщност, по повод на встъпителните думи на госпожа председателката Фрага във връзка с споразуменията за Реболов и ролята на регионалните консултативни съвети. Както самата госпожа Фрага подчерта, това трябва да бъде включено в новите законодателни процедури в резултат на новоподписаните споразумения, значи, ще съумеем да очертаем какъв ще бъде механизма за участие на парламента в проследяването на прилагането на тези нови споразумения с трети държави. Аз мисля, че този въпрос точно така не ми го зададоха, но аз се възползвам от предоставената възможност, за да ви кажа каква ще бъде линията на нашето председателство по този въпрос. И сега преминавам към конкретните въпроси. Господа, госпожа Фрага ме питаше по въпроса за червения, риба, червения тон и конвенцията СИТЕС за застрашени видове. Комисията работи по въпроса и ще излезе наскоро, в скоро време с предложение. Аз тук съм като представител на Испанското председателство, не съм в качеството си на испанска министърка, така че ако обичате да уважите тази ми роля и като такава аз предпочитам да изчакам комисията да излезе с конкретно предложение и след това ние да работим възоснова на това предложение. Това е отговора, който давам и на господин Ромева и Руеда, който ме запита конкретно по въпроса за позицията на Испания по този въпрос. Моля да ме извини, но пак подчертавам, че тук не съм като испанска министърка на околната среда и на морската среда, аз съм в качеството си на представителка на Испанското ротационно правителство. Председателство, извинете. И тъй като господин Румева зачекна въпроса с Марокко, ще му отговоря и след това ще премина към отговори на другите колеги. На първо място едно пояснение искам да направя във всички споразумения. Във всички споразумения и по-конкретно в споразумението Европейски съюз Марокко е записана черно на бяло клауза, с която се учредява смесена комисия за надзор и проследяване на прилагането на съответното споразумение. Следващата седмица ще има заседание на тази смесена комисия в Рабат и там ще се разрешат висящите въпроси по приложението на това споразумение. Надявам се, Надявам се, че именно на, това, на тази среща ще се говори по въпросите, които вие тук повдигнахте, тъй като там е мястото. Това е органът, който е предвиден и призван да разреши всички и всеки един от евентуално въз... от проблемите, които евентуално ще възникнат. Винаги сме работили така с Марокко, да се надяваме, че можем да го да продължим да работим по този начин и да разрешим въпросите преди те да бъдат препратени поради липса на възможност да бъдат разрешени на друго място, да ви бъдат препратени на вас или на съвета. Поне аз се ангажирам с ам, отговорността, поемам ангажимента да ви информирам как се е развило как се е развил дебата на, този, на тази среща следващата седмица. Господин Антиноро питаше за проблемите на презграничния риболов, наднационалния. С оглед на неговото родно място, това на господин Антиноро, наистина на времето е имало специфични проблеми, свързани с риболова, които са си имали име и през име тези води. Знаело се точно за кои води става дума. През последните години Евросъюза работи много именно за да определи какви са тези ничи води и кой може да ги управлява, да се възползва, да експлуатира техните ресурси. За щастие, за щастие успяхме да стигнем до споразумения, в резултат на които бяха спрени тези непрекъснати улови, които се практикуваха без спир и в крайна сметка нагнетяваха напрежението, което и без това винаги е съществувало между рибарите и корабопритежателите в един такъв, региона, в един такъв географски регион. Има комисия, специална комисия, която, която работи по въпросите на тези погранични води, по принцип всички погранични води, а не само тези, които, за които говори господин Антиноро. Днес нещата са много по-ясни, много по-бистри. Няма конфликти или поне съществуващите са доста по-приглушени, но ако вие смятате, че има региони, където правилата на играта или регламента не са ясни, моля да ни го кажете, да ни го посочите и разбира се, ще се заемем с въпроса, ще се захванем на работа с съответния регионален консултативен съвет, в този случай Средиземноморския, и ще дадем конкретен резултат. Госпожа Родост от името на социалистите ни питаше за това какво е нашето мнение по въпроса за интегрираната морска политика. Бих искала малко да започна с кратка историческа справка по въпросите на европейския риболов. Още от времето, когато Европейския съюз наброяваше по-малко членове. Нека да си припомним, че в това не толкова далечно минало имиджа, с който се ползваха тогава европейските рибари или европейските корабопритежатели, бе на експлоататори на природни ресурси. И почти ежедневно научавахме за случки, доста неприятни такива, с европейски кораби и европейски екипажи. Наистина, работата на Европейския парламент и на парламентарната комисия по селско стопанство, както и различните ротационни председателства, насочиха дебата и развитието на събитията изобщо към съвсем друго русло риболовът, риболовът прегърна понятието устойчив, стабилен риболов и вече го асимилираха до такава степен, че просто на всички им е ясно, че не можем да режем клона, на който седим. Риболовният сектор в Европа, днес един от главните защитници на регламента, насочен против безотчетния, нерегламентиран и незаконен е, риболов. Европейските рибари днес са първите защитници на плановете за възстановяване на рибни запаси дори когато все още не са готови съответните научни данни, на основата на които се изработват конкретните многогодишни планове. Именно самите европейски рибари си дават сметка, ясна сметка, че ако има премислени планове за управление, които стъпват на научно обосновани данни, то тогава самите рибни популации ще успяват да се възстановяват с съответното темпо и че ще има хляб за рибарите. Позволих си да направя тази историческа справка, защото за малко години направихме голяма крачка напред. Какво ни предстои да направим от днес нататък? Не бива да говорим вече само за устойчивост, а по-скоро бихме тръгнали на една още по-нова концепция, която се нарича уважение към околната среда. Ето това е новото изражение на нашата обща морска политика и реформата на тази политика, която ни предстои. Това е най-новаторската концепция, която съществува всъщност днес в сравнение с всички останали понятия, с които боравим до момента. Ето за това не бива да гледаме вече на риболова като добивна дейност, стабилна, устойчива добивна дейност, а като добивна, устойчива дейност, която оказва благотворно влияние върху развитието на екосистемата. Има и други дейности, които се отразяват върху морската среда и които трябва да бъдат включени в тази обща интегрирана морска политика. По същия начин, по който на времето посочихме с пръс е, риболовния сектор като сектора, който трябва да поеме отговорността за собственото си развитие, така и днес не би трябвало да го сочим с пръст като 100% виновник за всичко лошо, което се случва в морската среда. Има много други неща, които се случват там, много други фактори, които се намесват и те са призвани да обединят усилия. Именно едно такова поведение би било правилното поведение, за да избегнем покачването на температурата на морската вода, което след това да се отрази на климатичното изменение, което пък на свой ред отново да се отрази върху равновесието на екосистемите и биоразнообразието и в крайна сметка пак върху популациите и рибния ресурс. Риболова е важен елемент. Елемент, който може да служи за образец за подражание на други економически дейности – когато става дума обаче за интегрирана морска политика, бих искала да дам един друг подобен пример. Такъв е случаят и с транспорта. Няма да давам други примери, защото излиза вече от моето портфолио, но цитирам транспорта като подобен пример. Ние целим да опазим съществуващите рибни запаси. Това е ясно. Освен това, можем да създаваме постоянна трудова заетост и ако действаме с управленски парадигми, с управленски планове, то тогава със сигурност нашата дейност в средносрочен и краткосрочен и средносрочен и дългосрочен план, извинете, ще бъде много по-успешна и ще гарантира по-стабилни приходи за рибарите. Господин Галагер говореше за разрешителни и за уеднаквяване на изискванията. Аз мисля, че той имаше предвид два различни въпроса. От една страна контрол, инспекции, надзор, а от друга и от друга страна санкции, глоби като резултат или като наказателна мярка срещу евентуални нарушения. По въпроса за контрола, за инспекциите. Тук разполагаме с действащ инструмент, с европейски действащ инструмент и той се нарича Европейска агенция по рибно стопанство и това, тя е средишното място на всички работещия в областта на инспекцията или на контрол и надзора, в зависимост от това какъв термин предпочитате. Ако имате сега предвид друг вид контрол, който да надхвърли европейския контекст и да обхване евентуално споразуменията с трети държави, то и тук искам да ви подчертая, че във всички споразумения, които европейски Европейския съюз подписва с трети държави, вече е предвидено съществуването на механизъм за контрол, който да блюсти за спазването на договора. По въпроса за глобите, за санкциите, надълго и на широко се обсъжда този въпрос на Министерския съвет на министрите по рибно стопанство. Имаше защитници на идеята за еднообразие, за хомогенизиране на прилаганите от всички държави членки глоби. Имаше и защитници на едно друго становище, които твърдяха, че трябва да има субсидиарност на държавите членки по този въпрос. Аз разбира се, слушам и с двете уши, слушам и двете становища. Това е моята работа всъщност, но мисля, че няма да е лошо да тръгнем от становището, че не винаги се извършва крайбрежен риболов че един кораб от една държава членка, плуваш под нейния флаг, може да извършва риболовни рейсове, добивна риболовна дейност близо до, близо до крайбрежната ивица или в териториалните води, ако мога да се изразя с един междуна... термин от международното право, на друга държава членка. И това е нова експлуатационна единица – която се нуждае от нова единица, която да санкционира евентуалните нарушения. Разбира се, тук няма да изчерпаме този дебат, но аз съм склонна да го продължа на друго място и по друго време. Говорих за мерлузата благодарение на плана за възстановяването на този рибен ресурс, успяхме, успяхме да го стабилизираме и да го доведем до условия много по-добри, отколкото тези, в които се намираше преди известно време. Не отдавна всъщност. И сега очакваме научните доклади, очакваме да ги получим и след като ги получим и ги проучим, ще стартираме триалогът парламент, комисия, съвет за, за очертаването на управленски план за опазване на този рибен запас в дългосрочен план. Друг един въпрос, по който, ме, по който искате да чуете моите, моето мнение, регионализацията. Въпрос зададен от господин Гробачек. Няма да със сигурност не ви казвам нищо ново, но понякога има объркване между регионализация и ренационализация. Не бих искала да бъркаме и ние тук тези неща. Нашето испанско ротационно председателство е против ренационализацията. Това би ни върнало години назад и би сложило един голям кръс върху цялата наша морска политика. По въпроса за регионализацията нещата стоят, разбира се, по друг начин. Там се отчитат специфичните характеристики на един регион в европейски или мащаб на дадена конкретна държава. Имаме вече специална позиция по въпроса за най-отдалечените региони или за някои конкретни региони. И това е специфика не само касаеща рибната политика, а и изобщо всякакви европейски политики. И ето тук ние бихме могли да работим, защото нашата общностна морска политика да се умее да интегрира всички различия на нашата толкова разнообразна и разнолика Европа. Е, в разнообразието се крие нашето богатство. Нашето богатство е най-голямото ни съкровище. Разбирам, че това усилие няма да е леко, че ще изисква повече работа, отколкото прилагането на един равен подход за всички, но това ще ни обогати, това ще ни сплути в по-голяма степен. Аз определено съм за разнообразието, за разнообразието, което да бъде нещо като многоцветен чадър под европейското небе. Против ренационализацията. Съм, но съм за регионализацията. Благодаря. Eh, Господин Стивенсън има думата. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, госпожо министър. Два въпроса имам към вас. Съгласен съм с казаното от вас по отношение ренационализацията, но може ли да гарантираме, че в рамките на политиката в областта на рибарството по време на вашия меда, мандат няма да предпишете едно решение за всички и в процеса на регионализацията, защото подобен подход ни е създавал проблеми. Много ви моля, оставете на държавите членки сами да стигнат до решение как точно да управляват процесите в своите региони. Разбира се, комисията и съвета и парламента ще бъдат е, напълно отговорни в крайна сметка за окончателното решение. Друг нещо. 80 процента от нашите рибни запаси или изчезват, или просто са подложени на прекомерен риболов. Какво ще се направи по отношение на оптимизиране на нашите флоти, риболовните съдове? Е, ние не даваме средствата, които събираме от е, е дънакоплаците да си купуват е, е, търговците, например, нови магазини или пък шофьорите нови камиони. Защо трябва да правим това за рибарството? Благодаря.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 Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо министър, благодаря ви за присъствието в нашата комисия в качеството ви на министър на риболова и на околната среда от Испанското председателство. В рамките на реформата на общата риболовна политика много въпроси висят. Бих искала да разбера позицията на Испанското председателство по евентуално, подчертавам, евентуално приложение е на индивидуални прехвърляеми квоти. Този въпрос е много важен. Е, моята колежка, председател на комисията, се усмихва, обаче аз не се усмихвам през цялото време, като стане дума за това. От друга страна, както и колегата Лагер, е, бих искал да разбера какво е, смятате за спазването на регламентите за квотите вътре в самия Европейски съюз, съобразно страните членки. И накрая, да, госпожо председател, ще бъда кратък. Искам да кажа, че аз споделям тревогата на нашата председателка в евентуалното вписване на червения тон в списък за ограничен риболов. Госпожа Андрея Зваря. Да. да, благодаря ви, госпожо председател. Добър ден, госпожо министър. Желая ви успех. Вчера Вчера, всъщност, вие вече знаете, че започнахме, гласувахме началото на реформата на общата риболовна политика – и определено стана дума за риболовното усилие. Как мисли Испанското председателство да подобри управлението на това риболовно усилие с пълно зачитане на околната среда? Знаем, че 70% от планетата се заема от водни ресурси, 95% от тях са соленоводни, така че трябва да ги пазим. По въпроса за човешкото измерение, вие го споменахте, я. А и вие като жена най-вероятно се идентифицирате или подписвате всички испански инициативи за защита на равния старт. Как според вас това ще се отрази на общата риболовна политика? Как ще се измени ролята на жените там? Жените са половината от е, работещите в сектора. Господин Санчес Преседо, благодаря. Добре дошла на госпожа министъра. Надявам се, че този парламентарен маратон, на който ви подлагаме, няма да ви изтощи. Испанското председателство ще бъде важно именно поради историческия момент, който живеем. Испанското председателство след влизането в сила на Лисабонския договор ще бъде част от 18-месечно председателско трио, което ще вземе важни решения. Вие работите и в областта на околната среда. Това е изключително полезно, за да изчистим образа, който съществува в общественото пространство за риболовците като грабители. По въпроса за общата организация на пазара. Говорихте по този въпрос и го разграничихте от общата риболовна политика. Може ли да ми дадете обяснение за това разграничение? По въпроса за хамсията, сафрида и северната мерлуза, искам да питам, имате ли някакви предвиждания за най-близкото развитие на тези рибни ресурси? И така, господин Капула Сантос, като последен изказващ от този втори кръг. Благодаря. Президент, eu queria Виндаш и formular votos сес па президенция Шпаньола. Да, благодаря. Испанското председателство ще постигна успех и сигурен съм, не само защото е добре подготвено държава, а и защото е рибна сила – и сила в е, опазването на околната среда. Това не го казвам случайно. Въпросът, който искам да ви задам, е вече всъщност зададен от други колеги. Основният стожер на общата риболовна политика трябва да бъде свързан с опасването на рибните ресурси. Какви смятате, че трябва да са инструментите, които да се реформират, подобрят или дори заличат от списъка на нашите инструменти. Благодаря. Госпожо министр, имате думата за отговор. Е, Много благодаря, госпожо Фрага. Нека да се върнем само за момент на въпроса за ренационализацията, който всъщност подхване господин Стивенсън. Първият ми отговор първият ми отговор се опита да ви очертае това, което според мен е възможно. Но нека да не бъдем сега пък екстремисти, да не абсолютизираме нещата. Аз Просто исках да кажа, че няма смисъл от риболовна, общностна риболовна политика, която да няма никакво регионално или специфично измерение, която да не отчита разликите между едни и други европейски региони, а те съществуват. Това би било погрешно. Но пък нека да не отиваме и в другата крайно, защото тогава ще го раздробим всичко. Ще го направим на атоми, микрони и протони и нищо няма да излезе. Риболовната политика не се характеризира с едни черти на един километър, а на съседния километър с други. Това би ни вързало ръцете, много би ни ограничило в подхода ни. Моля просто да не ме разбирате погрешно, превратно. Аз съм за, с едно голямо главно за общата рибарска политика. И пак съм за регионален подход, който обаче да не стига до списък с имената и през имената на всички рибари и всички корабопритежатели. То тогава бихме работили с сумата на общите лични и частни интереси, което няма нищо общо като подход с управлението на една общностна риболовна политика. И сега, Нещо, което пропуснах да спомена в първото си изказване. Ако не бъркам, този концепт тази концепция всъщност не е нищо ново, бе въведена по време на първата реформа 2002 година, когато се създадоха регионалните консултативни съвети. Днес тези съвети са се превърнали в важен фактор в основните риболовни региони и които покриват особеностите, спецификата на всеки един конкретен регион, на всеки конкретен риболовен басейн. Създаването на нови инструменти, създаването на подобни на съществуващите инструменти е възможно, разбира се. И смятам, освен това, че е абсолютно подходящ път, по който ще стигнем натам, на където сме тръгнали. По въпроса за нужно ли е или не да имаме обща риболовна политика. Това искам да го изясня и да го уточня. Преди малко ви казах, че съм за, с главно за. Но и исторически погледнато, общата риболовна политика е една от малкото общностни, изконно европейски политики. Днес с течение на времето, започваме да говорим за все нови и нови общи европейски политики. Но исторически първата обща европейска политика бе риболовната. Когато се роди Европейския съюз, се роди с една точна исторически означена необходимост, която продължава да съществува всъщност и днес – Защо да финансираме модернизацията? Нека обаче да не бъркаме и да се уточним още от самото начало какво наричаме модернизация. Модернизация не значи повече експлоатация, в смисъл на хищническа такава. Ето, за това искам един риторичен въпрос да задам тук европейските рибари да не би да нямат право да работят и да живеят в по-добри условия, отколкото условията, в които живееха преди няколко години? Всички професии се развиват. Работи се при по-голямо качество, при по-голяма сигурност, охрана и безопасност на труда. Защо риболовният сектор да бъде изключение? И сега, ако застана на мястото на потребителите, аз като потребителка винаги търся качествени продукти. И ако търся качеството, когато си купувам салам, например, то със сигурност знам, че за да бъде произведен такъв качествен колбас на въпросната месарска или колбасарска фабрика и се дават финансови инжекции. В случая с а, риболова, корабите са тези колбасарски цехове. То тогава, защо да не сложа знак на равенство между едното и другото? И корабите могат да се модернизират. Мога да давам хиляди примери мога да застъпвам хиляди други въпроси. Някой ми даде примера с камионите. Има много планове, които си имат специфични имена в отделните държави членки, които целят да подновят именно автомобилния парк, камионите. Значи не е чак толкова безумно това, което тук говорим. И дори от гледна точка на екологията и на опазването на околната среда, транспорта, шосейния транспорт и камионите по-конкретно, в момента се подновяват с нова, по-екологически чиста флотилия. Внимание, нека да не бъркаме. Когато не можем да стъпим здраво на земята и да дадем конкретен отговор на нещо, често се оправдаваме с превратни оправдания, но тъй като не ги наричаме с истинските им имена, те някак обягват от нашето внимание. Така че няма защо да се крием от сравненията. И бихме могли да направим едно много ясно сравнение между това какви финансови инжекции, какви субсидии отиват към рибарството и към други економически сектори. Бихме, много бихме се изненадали. Аз съм правила подобно съпоставително изследване в Испания и резултатите бяха красноречиви. Така че тук можем да работим заедно. И то резултата, който ще постигнем, ще подпомогне и за това нашата работа да бъде по-прозрачна и по-разбираема за европейското гражданство. Нещо, което много ще подкрепи европейския имидж изобщо в времената на новата процедура, която влиза в действие на съвместно взимане на решение както селските стопани, така и е, риболовците са едни от най-големите потребители на европейски бюджет. За това го казвам, защото трябва да има яснота в харченето на обществени средства. По въпроса за индивидуалните прехвърляеми квоти сега. Едни кратки бележки. Като начало, дебат е открит по въпроса за разпределението на квотите, те гарантират. Те представляват гаранция за фирмите, че имат точно определени количества, които са си само за тях. Но това, за съжаление, не гарантира доходоносност. Сега съществуващите системи обаче са предвидени само на национално ниво, на ниво държава членка. Така че, ако някоя фирма много се разрасне, то това ще бъде в ущърп на другите фирми от същата държава членка. Това е, това е пример за национална политика, а не за европейска. И ако сега погледнем на европейските риболовни фирми като на едно цяло и ако заличим границите, то тогава със сигурност бихме могли да подобрим модела на управлението. Но това са просто идеи, които тук нахвърлям на броски на един бъдещ дебат, който би могъл да тръгне в тази или унази посока. Сега, недостатъци. може да даде добър резултат, когато става дума за фирми с точно определен размер. Имам предвид индустриален размер, мащаб. Ако слеза малко по-надолу към любителския дребномащабен риболов, то тогава можем да открием изведнъж, че това, което аз ви казвам, че е хубаво, добро за една по-голяма едромащабна флота, няма да е чак толкова добро и толкова хубаво за една по-малка любителска дребномащабна флота. Така че както когато говорим за регионализация в кавички, така и тук, трябва да сме в състояние да конструираме един такъв инструмент, който който да е възможно най-изчистен благодарение на натрупания през последните години опит и който да може да отрази възможно най-добре плуралистичния, ако ми позволите този политически характер, инстру термин на европейската риболовна флота. Разбира се, нещата са съвместими и съчетаеми. Поне това е така от моя гледна точка. Че това ще ни бъде по-трудно, верно е. Че ще трябва да работим повече ние в парламента, вие в парламента и ние в съвета, и това е верно. Но това ни е работата. За това сме тук. Аз съм готова на сътрудничество. И сега, Минавам към отговора на госпожа Андрес Барея за човешкото измерение и за равния старт, равенството между половете. Да, наистина, вчера бях пак тук и, се, бяхме изслушване в комисията по селско стопанство точно по тези въпроси. Говорехме за равния старт между мъжете и жените в селската среда. Нямах предвид земеделието или животновътството. Има конкретна връзка, разбира се, но аз имах предвид нещо по-конкретно в селското обкръжение, в селската среда. Същото може да се прехвърли и в областта на риболова нещо, което до сега сякаш не бяхме застъпвали в достатъчна степен. Така или иначе, това е въпрос, който представлява част от развитието на селската среда. Така че и в областта на риболова следва да се задействаме. По една или друга причина, преди години, когато се говореше за финансовият инструмент за ориентиране на риболова и ФОП, когато говорихме за подпомагане за държавна помощ на селското стопанство, там винаги правехме различия между селски стопани и млади селски стопани. Това си остана така, жената обаче не бе включена в това разделение. За нея не се предвиждаше нищо специално. Ако погледнем обаче сега как стои въпроса с рибния сектор на всяка една от държавите членки, от която вие идвате, ще видите, че жената работи в риболовния сектор и извършва едни конкретни задачи. Задачи, които обаче никога не са били назовавани. Например, поддръжка на, ри, на мрежи или събиране на морски дарове. Или пък начална обработка на оловената риба. Тоест, какво искам да кажа с всичко това? Че можем да използваме в момента течащия дебат за реформата на общата риболовна политика, за да канализираме дебата и по посока на равния старт между мъжете и жените и да използваме за тази цел и новите структурни фондове. Част от тях са насочени към крайбрежния риболов. С други думи, там има място за диференциация с, по въпроса за жените. Това е семейно начинание, семейно предприятие в много от крайбрежните региони. Има цели селца или цели махали, които живеят сякаш в страни от европейския живот и от европейските финансови потоци. И това не биват повече да бива оставяно на самотек. Няма защо риболова по този въпрос да бъде различен от останалите европейски сектори. Ако искаме да продължаваме да принадлежим към този общ европейски проект, не бива да забравяме неговото човешко изменение – по въпроса за господин Санчес Преседо, Да, наистина, вярно е, че съм подложена на парламентарен маратон. Това, това е третото ми посещение в парламентарна комисия. Миналата седмица бях, говорих на пленарно заседание, но това не е тегоба, това е удоволствие. Аз не съм човек-апаратчик. Не ме интересуват само законите и разпоредбите. Предпочитам диалога. Диалога с хора и за хора, защото след един такъв диалог със сигурност ще се родят по-човешки инициативи. По въпроса за общата организация на пазара и плановете за управление на Северната Мерлуза, Хамсията и Сафрида. Общата организация на пазара трябва да бъде от нов тип. Днешната вече е доста стара и по наше мнение не отговаря на реалните необходимости. И освен това не отчита специфичните характеристики на риболова от една страна и на аквакултурите от друга страна. През последните години вноса на, риба е все по-голям. Когато обаче бе създадена сегашната организация на пазара, вноса не бе толкова значим, колкото е сега ето за това. Да, да, нека само да уточня. Нямам никакво намерение да блиндирам с бронетранспортьори свободната търговия. Просто се опитвам да кажа, че имаме нужда от гарантирана свобода на избора и от гарантирана безопасност на това, което предлагаме на нашите потребители. Нещо, което е целта всъщност на еко-етикетите, за които вече стана дума. По въпроса за мерлузата, казах, че изчакваме да получим научните доклади и след като ги получим, ще можем вече да изработим многогодишния план за развитие. Това за мерлузата. По въпроса за Сафрида, Атлантическия Сафрид, най-вероятно парламента и съвета в скоро време ще могат да стигнат до обща позиция и ще назначим дати за срещи на така наречения триалог и така да преодоляваме съществуващите проблеми. По въпроса сега пак за хамсията. Тя не засяга в еднаква степен всички европейски флоти, но по-специално френската и испанската зависят от нея. Така че условията на нейната експлоатация ще ни позволят да поправим допуснатите през последните години грешки. Е, един риболовен басейн бе затворен за доста време през последните няколко години и тези държави членки, като моята страна, например, чиято флота за лов на хамсия остана на пристанищата и лиши от, от работни места много хора, то ние знаем за какво става дума. Ето за това научните сътрудници в тази област работеха ден и нощ, <laughs> за да уточнят точно какво е състоянието на този рибен запас. И тук можем да работим заедно, за да стигнем до едно равновесие, едно равновесие, защото такива са очакванията на, на сектора, както ни го и изразиха на последното заседание на Регионалния консултативен комитет на Северо-Западните води. Но се и que ahora no podemos генерар маси. Сега не можем да си позволим такава неизвестност защото е, ние говорим за флот, който не е голям, обаче се отразява пряко е, върху преработвателната промишленост, която е на сушата. Господин Капос изтъкна всички е, елементи, които обославят е, устойчивостта. Още в отговора на първия ми въпрос посочих за какво става дума. Но искам да допълня. Всички държави членки споделят общите цели, е, които бяха определени в рамките на съвместната риболовна политика. Е, става въпрос за устойчива експлоатация на нашите рибни ресурси, за да можем да постигнем економически, социални и условия, естествено околна среда, които дават възможност на много хора да се прехранват от риболов, но едновременно с това гарантират и бъдеще на тези хора и бъдещата им прехрана. Eh, понякога е трудно да се обясни равновесието, баланса между тези две измерения дори понякога ни се струва трудно да ги приложим, но сега е такмо обратното, защото ако ние не съумеем да запазим околната си среда и да запазим в дългосрочен план запасите си, то тогава ние, ако няма запаси, няма да има нито економически, нито социално благоденствие. Така че не става дума за някакво допълнително затруднение, по-скоро става въпрос за необходимост. За да може въпросните запаси да бъдат устойчиви и за да е, могат да бъдат е, експлуатяеми с дълъг период. Е, какво означава план за възстановяване, план за управление? Е, трябва да се има предвид е, какви са превентивните планове в областта на риболова. Трябва да се предотврати е, срив, трябва просто да предотвратим пълния срив трябва да получим научни доклади, които да ни послужат за основа и възоснова на това да намерим решения, по тези решения да постигнем единодушие и е, така е, да е, се отправим към бъдещето. Още четири души искат думата. Благодаря ви, е, госпожо председател, госпожо министър. Благодаря. Е, от казаното от вас е, можем да Умо заключим, че е, Испанското председателство проявява много по-голям интерес към централизацията, отколкото децентрализацията. В, е, по някои програми това може да бъде изгодно, но в някои други случаи може да не се щета. Говорим за европейски системи за контрол. През последните години се наблюдава все по-голяма намеса на институциите на Европейския съюз в намаляването на риболова в сладководни води докато за това е необходима известна автономия и известна самостоятелност. Сега е, се работи активно по правилник е, по Европейската система за контрол. Там ще се включи и рибното стопанство, а също така и сладководно, риболова в сладководни води. Е, мисля, че тези този контрол в сладководни райони ще бъде много скъп. Ще ще доведе до много допълнителни разходи, трябва да се очитат различни економически системи и така нататък. Така че по всичко личи, че трябва да бъдем против подобна насока на бъдеща политика. Какво ще кажете вие? На свой ред аз получих възможност да напомня на кандидат комисарката че периферните райони са много важни, че те е, са изключителни и към тях трябва да има специфичен подход, е, както се твърди в Лисабонския договор. Мисля, че не е необходимо да ви го напомням, обаче Испанското председателство разполага с, с изключителен шанс да направи нещо и не трябва да пропуска тази златна възможност. Трябва да се направи нещо е, повече за риболова, за рибното стопанство и да да не се пренебрегва възможността за нови кораби, за нови кораби в е, открито море, за защита също така и на занаячийския риболов е, като е, се отчитат спецификите на този риболов и за него трябва да има преференции. Е, според нас е, това трябва да бъде приоритет за Испанското председателство. Държа да отчетете това искане и съответно компетентните власти. Госпожа Левин. Благодаря ви много. Добре дошла в е, нашата комисия, уважаема госпожо министър. Вие похвалихте шведския министър за неговото председателство и за това, че направи много неща по отношение на регламента за контрол. Мисля обаче, че всъщност един от големите ни провали миналата година беше свързано с техническия регламент. И вие казвате, че сте тук не като е, испански министр, а като представител на председателството. Въпросът ми към вас е следния. Зная, че всъщност Испания бе против този регламент в Северно море. Е, ували... Вие сте също така застъпник на позицията срещу увеличаването на размера на окото на мрежите. И в качеството си на а, такъв представител искам да ви попитам как бихте действали по този въпрос. Ние трябва да работим всички по отношение изпълнение на нашата обща политика, да можем да опазим запасите си. И това е наистина изключителен пример, в който е, държави, които са съседни една на друга, трябва да работят съвместно, за да постигнат е, тези общи цели. Другия ми въпрос, госпожа Родос, между другото, зададе този въпрос, е за свръхкапацитета. Исландската флота е само половината на по големина в сравнение с испанската, но тя улавя 75% повече риба. Как разглеждате този въпрос, свързан с свръхкапацитета и изобщо свръхкапацитета като цяло? Как той може да се намали? Когато говорим за субсидии – Общата външна политика в областта на рибарството всъщност, крайна сметка, носи доста ползи на испанските риболовци. Имам предвид споразуменията в е, областта на риболова. Мислите ли, че европейските данакоплаци би трябвало да субсидират испанските е, риболовци да ловят риба в е, други териториални води? Благодаря. Благодаря за дадената ми дума. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, госпожо министър, за вашите обяснения. Позволете да ви позволя всичко най-добро пред предстоящите месеци. Надявам се, че ще работим съвместно, за да можем да подобрим обстановката в нашия сектор за следващите години. Въпросът ми е свързан с поразуменията с трети страни особено с Сомалия и съдовете, които рибо, използват Индийския океан за свои териториални води. А, сега, споменахте различните риболовни зони. Можем ли да дефинираме много ясно тези области и територии? Освен това, риболова в Индийския океан. Ще се опитате ли да подобрите нашия имидж в този сектор по, в рамките на споразумението? През декември парламента прие резолюция, по силата на която изисква включването на риболовните съдове в нея. Така че, те да бъдат е, е, защитени по същия начин е, от Аталанта, както и търговските кораби. Знаем какво се случва. Хора са отвличани в тези води и преживяват ужасяващи дни. Не само отвлечените, но техните семейства са засегнали. И въпросът ми е, ще предприемете ли някаква инициатива, за да, за да помогнете на тези хора, да им помогнете и в економически смисъл, разбира се, за да се приспособят към една нова работа. След това комисията наистина много ясно гласува, работейки с сектора и политическите групи. Ние се споразумяхме 90% Испания, 10% за Франция, говоря за улова на Хамсия. И това споразумение ще се увеличи с 100 тона за сектор, имам предвид конкретно френския. Питам се, госпожо министър, дали бихте могли да а, отговорите на този въпрос, свързан с хамсията и регионализацията? А, вие предполагате ли, че ще бъдат а, засегнати директно регионите, когато става въпрос за конкретна юрисдикция? Благодаря. Имате думата за отговор. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е, малко изоставаме по отношение на графика, времевия, времевия график, така че ще отговоря по-бързо на въпросите. Господин Валес засегна въпроса за децентрализация. Може би не ме разбрахте точно. Извинете, ако не казах съвсем точно това, което имах предвид. Говорих за общата политика в областта на рибарството. И а, е, тя винаги отчита различните характеристики на отделните региони в Европейския съюз. Така че, ако искаме да го наречем централизиране, може би говорите за Европа като цяло. Но, ако онова, което казвате, означава, че имаме децентрализация в смисъл, че всяка една държава членка прилага различна политика, тогава мога да ви кажа, че не съм съгласна с вас. Нещата не са съвсем ясни. Или нали имаме обща политика, но се отчитат различните ситуации. Е, по това нямаме никакъв спор в председателството. Всяка една държава членка, е, е, разбира се, не би трябвало да прилага различна от общата рамкова политика за Съюза. Казаното от господин Мат. Вече споменах нещо по този въпрос. Това са въпроси, по които сме говорили. Например, най-отдалечените региони спрямо Европейския съюз. De la Unión Europea en particular sus sectores 349 член от функционирането на Европейския съюз. Сектора ни е наистина най-ясно засегнат именно тук по отношение на най-отдалечените региони. И за това имаме конкретно разработен този модел. Така че трябва много внимателно да подходим. Може би говорим за конкретни, специфични области. Например, може би от място, където господин Мато идва всъщност. Португалия също бихме могли да посочим за пример. Те също имат такива региони. Франция. Така че необходимо е да подходим внимателно. Отново, мислим, че този подход ще бъде неотменна част от новата политика в областта на рибарството, която разбира се се грижи и за най-удалечените райони. По този начин вярваме, че ще можем по-добре да отговорим на потребностите на различните флоти, които обикновено са малки и крайбрежни в този случай. Мисля, освен това, че много трябва да се работи в областта и на селското стопанство във връзка с този въпрос. Не мога в момента да кажа, но трябва да видим как ще стоят нещата в научно-развойната дейност. И очаквам ръст в този сектор, имайки предвид е, природата и климата. Не бих искала, разбира се, е, да казвам отново, но ще го направя. Ще защитаваме, ще отстояваме специфичните е, характеристики на тези най-отдалечени региони. На следващия въпрос. Техническия регламент в Северно море. Моето становище е следното. Мисля, че ние трябва да подходим зряло. Нещата много бързо се променят, така че трябва да постигнем и консенсус между държавите членки. Не, че не искаме да го постигнем, точно обратното. Ние всички твърдим, че трябва да разработим специфични технически и технологични мерки тук. Но нямаше много срещи, дори и политически срещи на тази тема. Нито срещите експерти. Така че този процес трябва да озрее по един естествен начин. Винаги така стоят нещата, когато става въпрос за законодателни актове. Говорихте и за свръхкапацитета. Капацитета на нашите флоти, да разбира се, трябва да съответстват на ресурсите, които, с които разполагаме. Не можем да говорим просто общо по този въпрос. Някои флоти са напълно в съответствие с ресурсите, а други са прекомерно големи. Така че трябва да анализираме въпроса за всяка отделна флота, взаимоотношенията им с съответните ресурси и тогава можем да стигнем до разработването на конкретни планове, които ще позволят да се вземат съответно е, мерки срещу е, свръхкапацитета. Необходимо е да има интеграция между ресурсите и флотите, за да може в крайна сметка да изпълним нашата политика за устойчиво развитие на рибните стопанства и риболова като цяло. Вече казах, че общата политика е необходимо да отчита специфичните характеристики на региона. Разбира се, освен това, необходимо е и да има и конкретно специфичен подход към всяка отделна флота. Както вече казах, има три различни плана за Хамсията, за Сафрида и за Мерлузата – те ще разрешат проблемите ни на европейско ниво а, в този сектор. Следователно, по този начин трябва да подходим и когато говорим за свръхкапацитета. Трябва да разгледаме какви ресурси има, да анализираме този въпрос и да видим какво да правим с флотите. Госпожо Билбао. Споменахте няколко въпроса, които вероятно трябва да уточна в отговора си. Те са вътрешно испански въпроси до голяма степен. Не, че не искам да ви отговоря, но аз не съм тук пред вас като испански министр, аз съм а, тук в качеството си на а, представител на председателството. Говорихте за автономните региони в Испания, говорихте за е, защитата, за социалния въпрос и социалните аспекти, свързани с конкретна флота която няколко случаи е, е изпитвала е, последствията на отвличания. Освен това, засегнахте въпроса с Индийския океан и закрилата от страна на мисията Аталанта. Съгласна съм с това и друг път съм го казвала. Трябва да погледнете протокола от заседанията на министрите, по въпроса за рибар, на рибар, по въпросите на рибарството там, много ясно се изказа мнението, че в нашия ресор ние предприемаме инициативи по отношение на защитата и транспорта в този сектор. Разбира се, съвета се надяваме, че ще направи всичко възможно, за да а, е, реализира тези марки, но ние съвсем ясно заявихме, че нашите усилия да се създаде европейска закрила с по смисъла на тактическа, ако трябва да е операция в Индийския огън, океан е нещо много важно. Различни инициативи могат да бъдат предприяти в този международен контекст от страна на Европейския съюз и ние тук, разбира се, помагаме на е, рибарството, но с тези мерки можем да подпомогнем и други, е, ресурс, други е, ресори. Споменахте и въпроса с различните риболовни райони. Той е много конкретен. Това вероятно ще бъде е, последния въпрос, по който се изказвам днес пред вас. Сега мога да кажа следното. Вярно е, че е, всичко това се основава на подкрепата от Европейския съюз но има риболовни усилия в конкретни зони по силата на този политика и това води до промени в флотата. Нека съвсем ясно да кажа, тук имаме известни търкания, ако мога така да кажа, или сблъсък на интереси. По, е, говоря за границата е, Испания-Европейски е, съюз. И с радост бих ви е, запознала с конкретните е, данни, информация от случилото се през последните години. Но разбира се, вие се вълнувате от е, тези пиратски прояви в Индийския океан. Всички ние се вълнуваме от този въпрос, разбира се. бих искала да разсея всякакви съмнения по отношение на флотата, която а, действа в тези региони и е на Европейския съюз. Нека бъде съвсем ясно. А, риболова там се извършва в пълно съответствие с законовите актове. Това е ясно записано. Моля ви, нямайте никакви съмнения по този въпрос флотата, която плува под различни е, флагове на държави членки на Съюза, съвсем законно лови риба в Индийския океан. Е, ще направим всичко възможно, за да продължим да работим по този начин. Надявам се, разбира се, че, и че колегите от трети страни ще продължат да работят тази страна, за може да се спазват всички изисквания. Благодаря, благодаря, госпожо министр. Благодаря ви, госпожо министър, за вашето посещение. Нещо искам аз да нюансирам. Имам чувството, че трябва да го направя. Вие отговорихте на въпрос, който аз не съм задала във връзка с междуинституционалното сътрудничество при външни отношения. Ако има област, в която Лисабонския договор ни дава на нас парламента специални правомощия, това са външните отношения. Така че просто исках ясничко да кажа, че това е право, което ни дава договора и съответно наше задължение да участваме във всичко, разбира се, не в преговорите, които продължават да бъдат изключителна прерогатива на комисията, то тогава във всички с изключение на преговорите, казвам, във всички останали области и съвета и парламента имат абсолютно равни правомощия, особено по въпроса за информираността и за участието на местните регионални организации и смесените комисии по двустранни отношения. В тези области имаме ние парламент и съвет абсолютно равни правомощия и можем да изискаме също като вас еднакво отношение и еднакво участие. Съвета винаги е бил против, само че сега вече не може да е против, защото с Лисабонския договор имаме право и това ще го право ще си го защитаваме и ще си го изискаме. Просто искам така да ви обясня една институционна нюансировка, която вие сякаш не сте схванала. Повтарям, парламента има аспирации и ще си ги защитава. И така. С тези мои думи, значи, уважаема госпожо представител на съвета, ви желая от все сърце много успехи в вашата работа, особено на човек като вас, който идва от страна, която има голяма традиция, голям исторически опит в областта на риболова и вярвам в защитата на европейските интереси в областта на риболова. Имате думата, ако искате да отговорите. Да, благодаря. Много хубаво ви разбрах. Много се извинявам, ако не съм се изразила достатъчно добре. Разбрах, че не ми задавате въпрос, а пък аз ви отговорих на нещо, което не беше въпрос. Много направих, защото исках да се отзова на това ваше тежнение. защото знам, разбира се, че знам каква е тежестта и какви са отговорностите на регионалните консултативни риболовни съвети, както и на смесените комисии. За това пак казвам, вие не попитахте, аз обаче, без да искам, надух платната, <laughs> ако трябва да говоря с морски термини. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, трябва бързо да продължим, защото имаме още много работа, а разбира се, прекрасна среща имахме с госпожа министър. Сега продължаваме с девета точка, представяне на проучване относно въздействието на СТО и на търговските преговори върху сектора по рибарството. Вие сте видели този документ на различни езици тук в залата, на разположение на всички членове на комисията. Един от авторите ще ни запознае с този документ и сега давам думата на Хенрик Акер. Много ви моля, колеги, заповядайте, седнете, запазете тишина и нека да изслушаме господин Акер. Имате думата. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че днес имам възможност съвсем накратко да ви запозная с това проучване, което осъществихме заедно с университета в Вагенинген миналата година. Е, ние анализирахме а, е, митническата система а, е, на Европейския съюз. Аз съм юрист. Времето напредва, ще се опитам да наваксам. Проучването е изключително изчерпателно. Надявам се, че ще бъде полезен инструмент за работата ви и ще работите по някои въпроси е, възоснова на а, е, така достоверна информация. А, е, проучването беше поръчано през 2008 година, приключихме го през септември 2009 година, така че а, ще ви запозная с положението през септември 2009 година. Първо, е, фонова информация за търговските обеми, търговските партньори и някои тенденции в Европейския съюз в областта на риболова е, съвременната митническа система е, в търговията с риба и рибни продукти и ще ви кажа кои други закони и правилници в Европейския съюз се отразяват върху риба, риболова и търговията с рибни продукти. В последствие малко по-подробно ще се спра на търговията в Световната търговска организация, е, като се спра на, на страните, които е, имат по-специално влияние върху риболова. А, а после на е, международните и регионални организации на Европейския съюз. Е, ще започна с първата таблица където виждате петте най-големи пазара за внос по света, като внос е изчислен в евро. Европейския съюз е най-голям вносител на риби и рибни продукти. Преди Япония и Съединените щати виждате 17,2 милиарда евро като цяло е, Корея и Китай са значително по-назад. Е, спрямо Съединените щати, е, Европейския съюз и Япония. Нека да видим сега откъде Европейския съюз внася риба и рибни продукти. Производителите, които изнасят към Европейския съюз са Норвегия, Китай, Исландия, Съединените щати и Марокко, е, което е особено важно. Ако съпоставим е, Норвегия спрямо Китай и Исландия, това е, че една е, значителна част от износа от Норвегия са брутни продукти, които се преработват в Европейския съюз докато Китай и Исландия изнасят преработени продукти. Това показва една от тенденциите през изтеклите десетилетия и което се потвърди през последното десетилетие. Можете сега да погледнете графиката. От нея става ясно, е, че Китай се превърна в най-големия преработвател на риба е, през последното десетилетие от 2000-та година насам. На графиката виждате вноса. Вноса на преработени продукти в Европейския съюз е, от Китай – този внос се увеличил с 130% от 2000 до 2006 година. За същия период износа на брутни продукти от е, Европейския съюз към Китай се увеличил 6 пъти. Е, накратко, е, за допълнение и някои заключения 65% от световните потребности се покриват от най-слабо развитите страни и търговията с тях от 2000 година насам се увеличило с 10%. Е, Китай е най-големия преработвател-износител на риба в света риба и рибни продукти, докато Европейския съюз е най-големия вносител. 30% от е, целия внос е към Европейския съюз, 60% от вноса е от развиващи се страни и установяваме, е, че най-големите доставчици са Норвегия, Китай, Исландия 10%. И това показва, е, голямата зависимост на европейските пазари от внос. Сега минавам към е, е, тарифната защита в Европейския съюз. От тази таблица проличават две неща. От една страна е, виждате е, митническите ставки на основните вносители. Е, ако не възразявате, ще се спра само на Европейския съюз. Виждаме, че Европейският съюз и Китай имат почти еднакви митнически ставки. Става въпрос за средни стойности, от които получаваме една доста обща представа за митническите ставки в Европейския съюз. И накрая сме усреднили стойностите в зависимост от импортната цена на определени продукти. Виждаме, че продуктите с голяма импортна стойност се облагат с по-низки мита и обратното. Така или иначе, е, е, така, второ, второто, втори извод, който можем да направим от таблицата, е, че а, е, митническа политическата спирала, както бих се изразил в Европейския съюз, е, тя е умерена. Е, но искам да уточня, че тя се дължи на обстоятелството, е, че митническите ставки нарастват според степента на преработка на продуктите, защото всяка страна иска да защити собствената си преработвателна промишленост. Така че увеличението на ставките е сравнително слабо и виждате е, малката разлика е, между митническите ставки е, върху непреработените продукти и полупреработените продукти. На следващата таблица виждате, че Европейския съюз включва в митническата си структура някои силни звена и И а, е, тук имаме един пик от плюс 15%, повече от 20% при, при преработените продукти, например. Това са внушителни цифри за чувствителни отрасли на европейската економика. Е, от таблицата виждате митническите преференции, виждате и отражението им върху е, номиналните стойности и номиналните тери, е, митнически ставки. В ляво виждате автономните преференции, които Европейския съюз отдава едностранно а от другата страна а, имаме преференции по силата на споразумения. В единия случай е, имаме обща система за преференции, а в е, втората част от ясно ähm, ähm, а, са в дясно виждате търговските спогодби е, от национален или регионален характер. Най-интересното е, че на последния ред виждаме как тези инструменти се отразяват върху така нареченото намаление на а, митата можем да установим, че общата преференциална система и споразуменията за економическо партньорство, е, както и регионалните и двустранни споразумения, имат относително значително влияние върху намалението на митническите ставки в Европейския съюз. Това е, проистича от системата за преференции и тези инструменти е, естествено благоприятстват значителните пазарни дялове, а също така и регионалните и двустранни споразумения, е, защото е, там митата са определени и може евентуално да бъдат намалени. 45% от вноса е извън, е безмитен, докато 50% е, е при митнически ставки, които са по-низки от номиналните стойности на митническите ставки. Въпросът е сложен, има много преференциални споразумения, много преференциални инструменти, така че въпросът е сложен. А, още няколко примера. В заключение по митническата структура тук виждате разликата между номиналните стойности и реалните стойности за определени продукти. Е, при тона, например, където ставката е 22%, а средната стойност, която се прилага е само 9%. Това се отнася и за а, е, замразения тон, замразената риба и е, а, е, особено явно при преработения са, а, е, тон. А, 24% спрямо 5,5% реална ставка. Така че в Европейския съюз е, е, митническите тарифи са доста високи, да не говорим колко са високи пиковите стойности и е, можем да смятаме, че митническата спирала е сравнително умерена. Сега пристъпвам към нетарифни бариери. Това е следващата част от моето изказване. В тези нетарифни бариери имаме списък, е, където е, няма осреднени стойности на допустимостта на тези инструменти, а по-скоро е, един списък на многобройните правилници в Европейския съюз, които по прек или непрек начин се отразява на риболова и на рибното стопанство. Ясно е, че е, най-важни са е, правилниците, свързани с гарантиране на хранителните доставки. Има правилник от миналата година, който вече е в сила – това е правилник, който цели е, борба срещу незаконния улов. Е, въпросът е да се изготви документация и разрешение за риболов, като целта, разбира се, е, е да се повлияе както на риболова, така и на търговията. Заключението е, че всички тези правилници се отразяват върху Европейския съюз – и е, отражението е установено от проведеното от нас проучване. Е, е, е имаме връзка между намалението на митата от преди 20 години и е, е, някои е, нетарифни бариери. в някои случаи имаме удвояване на известията, които се подават за Световната търговска организация. Е, в Европейския съюз има вътрешен проблем, така наречения part shopping. защото е, разпоредбите се прилагат по различен начин в Европейския съюз и даже някои от тях са създадени, за да се прилагат различно а, има и кораби, е, които посещават е, пристанища, където е, прилагането на разпоредбите е по-хлабаво. сега пристъпваме към преговорите в рамките на Световната търговска организация. Има три теми от преговорите в Доха, които са важни за риболова. Първо, намаление на митата в рамките на преговорите НАМА, т.е. достъпа до пазара е, за сълскостопански продукти. Е, после имаме е, рибни заместители и накрая преговори по инструментите за търговска защита. По-скоро за търговска отбрана. Първо, пазара се покрива от преговорите НАМА защото ganz anderes Interessenlage hat, äh, natürlich zu bestimmten Problemen führt. Но всъщност няма еквивалент между рибните продукти и промишлените продукти, защото това са две различни области и правилниците са различни. Така че е, при преговорите в НАМА всички продукти са подложени на е, унифицирана формула. Е, в началото Европейския съюз се бори, за да може риболова да се изключи от тази формула но в края на краищата това искане не се прие, за да не се намалят шансовете за постигане на споразумение. Сега определят се коефициенти, така наречената швейцарска формула. В предложението за преговори има коефициенти за развитите страни, унифициран коефициент, 8% за развитите страни, докато при развиващите се страни е, коефициента е различен. С една дума това означава, е, че могат да се предвидят изключения и освобождавания. Коефициента 8 за Европейския съюз за митата се свежда до 6,8% за рибните продукти и за най-чувствителните рибни продукти. Тези митнически ставки не могат да бъдат намалявани незабавно, но се е, предвиждат периоди от 5 години, когато не се прилага мито. А, друга тема, която се обсъжда по преговорите НАМА много оживено, това са преференциите. Поради намалението на митата по света, развиващите се страни губят някои преференции, които са им били отдадени до сега. И в нашето предложение Европейския съюз трябва да е, продължи намалението на митата с още 5 години, основно, е, е, основно в областта на риболов. Така че по този начин се дава възможност на развиващите се страни да се приспособят към новото споразумение. Това обслужва промишлеността на Европейския съюз, която е свързана с отрасъла. Третата тема по преговорите НАМА и която е, доведе до прекъсването на преговорите през юли 2008 година. Това беше участието в отраслови преговори. Съединените щати искаха е, по-големи отстъпки за развиващите се страни. А, Европейския съюз отхвърли това и в областта на риболова по-специално. Възможността за отраслови преговори са слаби, защото и Китай се противопоставя на идеята за отраслови преговори. И пак, с една дума, преговорите нама са дълги и трудни, вече става ясно, че някои детайли трябва да се уточнят. За Европейския съюз, ако съдим по случващото се, ще има намаление за чувствителни продукти, като сърдина и тон – и е, ще се компенсира с преходни периоди, които могат да стигнат до 10 години. Е, средносрочно и дългосрочно трябва да добавим, е, че тази ерозия на преференциите може да доведе до загуба на някои наши дялове от пазара в Азия. Втората част на която искам да се спра, отново в рамките на преговорите в Доха, това са субсидиите за риболов когато се води преговори за нарушението на принципите на свободната конкуренция, се опитваме да оценим отражението върху рибните запаси, върху свръхулова. Трябва да се забранят субсидии, които водят до създаване на свръхкапацитет. Това обаче се успорва. Успорва се начина по който трябва да се подпомагат допълнителните разходи, например разходите за гориво, Изобщо е, има, намале, има една, така, една съпротива срещу намалението на субсидиите, които биха довели до свръхкапацитет. Други страни искат е, в по-голяма степен да се отчита свръхолова. Друго нещо важно за Европейския съюз в областта на риболова – това са плащанията, които Европейския съюз прави на други страни, е, за да поддържат техния риболовен е, флот. И не знаем доколко е, тези помощи ще продължат да се отпускат след преразглеждането на споразуменията Естер. Е, сега е, предпазните клаузи, които са инструмента за търговска защита, е, мерките против субсидиите. Това не интересува Европейския съюз. Това, което интересува Европейския съюз, са мерките против дъмпинга, антидъмпинг агримент – по силата на това споразумение се предвиждат разследвания, за да се докаже дъмпинг, за да могат да бъдат взети съответните мерки. И съответните ответни мерки. И тези преговори вървят трудно, но се очертава вече една е, ясна тенденция. При осъществяването на такива разследвания трябва да има по-голяма прозрачност и е, по-голямо участие и на промишлеността, и на съответните производители. И защо се е, искат повече инструменти, за да има възможности за е, натиск върху членовете на 100 и за да бъдат задължени те да е, спазват правилата против е, дъмпинга. Времето тече. И е, минавам по-нататък. Двустранни и регионални преговори, които се водят от Европейския съюз. Току-що, като говорихме за намаление на митата, установихме, е, че регионалните и двустранните споразумения са важни. Европейския съюз има най-много преференциални споразумения от всички членове на Имаме е, споразумение за свободна търговия с Корея, подписано миналата година и тенденцията продължава, защото преговорите в е, Доха е, тъпчат на едно място. Ще ви дам примери с конкретни дейности в момента Е, между АПЕ и е, между, между е, така при преференциалните споразумения едва ли ще има големи промени. Една от основните теми там беше ерозията на преференциите. И Европейския съюз постоянно привлича вниманието върху това. Споразумението с Корея, евентуалното му отражение върху Европейския съюз. Европейския съюз пое ангажимент да намали е, препятствията през следващите 5 години. Отново се говори основно за тона, за рибата тон. Има значителни намаления на корейските мита и е, това ще даде възможност на европейската рибна промишленост да е, увеличи износа си към Корея. Още веднъж, съвсем накратко, отражението върху тарифната структура и митата в Европейски съюз – можем да очакваме е, нарастващ конкурентен натиск от Азия, е, особено заради самото рибно стопанство, заради аквакултурата, а също така и е, поради нарастващата преработвателна промишленост в Китай. Въпреки това, допълнителните намаления на митата в рамките на 100 или при регионални двустранни споразумения – Та, такова намаление ще доведе до намаление на вносните продукти, т.е. Европейския съюз ще постигне по-низки цени на европейския пазар и краткосрочно и дългосрочно ерозията на преференциите за страните към развиващите се страни и те ще загубят е, своите пазарни дялове. Можем да добавим, че като цяло в риболова може да очакваме умерено адаптиране на цените, защото като цяло е, тарифите вече са сравнително ниски. Колкото до е, митническите пикове, до най-високите стойности на митата, намалението, което е съпроводено с сравнително дълги преходни периоди, това ще бъде компенсаторен механизъм. Това е накратко едно кратко представене на направеното проучване. Надявам се, че ще бъде полезен инструмент за вас. Okay. Е, е, много ви благодаря. Благодаря ви за това толкова подробно изложение. Лювин, госпожа Лювин май беше поискала думата. Да, да, да, поискала, поискала. Заповядайте. Заповядайте, имате думата. Е, благодаря. Това беше много интересно представяне. Увеличаването на експорта от Китай е нещо много интересно и се питам дали сте анализирали тази по-голяма продукция, която идва от Китай. Дали става въпрос за реекспорт на риба? И имам предвид това, че наистина Китай може да увеличава риболова си като количество, също така и производството на аквакултури. Това проучване. Проучването е направено от Холандски институт и е, се сведе до обработка на статистика. Е, така че нямаме съвсем ясен поглед върху това, което се крие зад всичко това. Е, пак повтарям, това е хипотеза, това е предположение дали е, брутните продукти се реекспортират като преработени продукти? Господин Санчес Преседо, благодаря. Аз съжалявам, че не можах да изслушам цялото представяне, но това, което прехвърлих е, като разпечатка, искам да ми дава право да ви задам следния въпрос. Е, какво мислите за европейския сектор, който е определено по-уязвим, когато става дума за намаляване на митата? Ако трябва да кажете, кои са най-изложените на един такъв подобен процес в Европа, кои сектори бихте казали, че са тези? Благодаря. Ähm, рибата тон, но също така сърдините но също така и Искарилите. Да, благодаря. И аз искам да попитам нещо. Аз признавам, че много не съм запозната с нещата, но си мисля, че за червения тон тонът най-много страда, най-чувствителен и уязвим на покачванията и спаданията на митните нива. Ако сме съвсем честни, искам да попитам дали някъде пише точно и конкретно за какви вносни количества става дума. Знаеме, че повечето обработен червен тон има митнически преференции. Не само когато идва от тихоокеански или карибски държави, Тайланд, например, или други източни държави, откъдето масово се внася и те даже печелят преднина пред карибските производители, пред тук нашите местни производители. Искам да попитам, дали сте взел предвид факта, че по-голямата част от вноса на червен тон не се подлага на тези, а на много по-намалени митнически ставки. Това ми е първи въпрос. На второ място по въпроса за СТО. А, обърках се с съкръщенията. СТО се казва. И субсидиите, изискванията на СТО по въпроса за субсидиите всъщност. Аз си мисля, че в бъдеще, когато риболовната ни политика е вече реформирана, няма да има нужда от субсидиране, защото ще, ще, ще бъдем в състояние сами да се финансираме, ще бъдем доходносен сектор. Така че аз нямам нищо против да кажем, че в един определен хубав ден няма да има повече нужда от европейски субсидии. Обаче въпроса за, с третите държави как стои? Там понякога има огромни ограничения, огромни ограничения и големи изисквания, за да се иска субсидиране. Ако СТО иска от нас намаляване на нивото на субсидиране на държавна помощ, то тогава трябва да има някаква компенсация, някаква компенсация в трети държави. Тези два въпроса са взаимосвързани, като скачени съдове всъщност и трябва да се разглеждат различно. Тоест, под един общ знаменател, защото в повечето случаи от Чили, например, до крайния изток, например, знаем със сигурност, че имат големи ограничения при достъпа до субсидиране. Ето това са моите два въпроса. Дали може да ми отговорите на тях? Благодаря. Ähm, на първия ви въпрос. Е, на теория ние тръгнахме от е, идеята, е, че има разлика между номиналните митнически ставки и прилаганите на практика митнически ставки. При тона, например, митническите ставки са много високи, но не се прилагат но е, проучването се ограничава до заключението, е, че може да очакваме намаление в случаите, когато е, тарифните ставки все още се прилагат. Но в проучването няма подробен списък на страните. Така, по, на въпроса ви за помощите, връзката между забрана или ограничение на помощите в Европейския съюз, както и на финансовите мерки, тази връзка съществува и без това. В Световната търговска организация има диференцирано префер, преференциално третиране, т.е. има специфични изключения. И а, е, това а, е, включва и протекционистичните мерки, взети от Европейския съюз. Иска ли някой друг колега думата? Ако не, ще дам думата за изказване на комисията. Госпожо Милян, имате вие думата? Всъщност, господин, извинете. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегата за изказването, но в комисията задачата е разпределена между Генерална дирекция търговия и съответно риболов. Е, аз последствие ще дам думата е, и на Генерална дирекция търговия, защото аз представлявам Генерална дирекция риболов. Искам само да кажа и да изразя съжалението си, че консултантите никога не се консултираха с нас и можехме да им помогнем да отговорят на въпроса, който зададе госпожа председателката за реекспорт на рибни продукти, е, които се преработват в Китай и съответно е, въглеродния данък върху тези промишлени продукти са много високи, защото рибата се лови в е, Норвегия, преработва се в Китай и се внася на европейските пазари проучването е полезно, обаче е един птичи поглед. Един птичен поглед. Засегнати са важни въпроси, важни преговори, като например преговорите с Норвегия и Исландия. Сега, едно-две неща. Ние сме най-големия експортен пазар, това вече беше казано. Това ни е, прави изключително отговорни, а ни предава и много голяма сила е, за световното управление. Привлекателността на нашия пазар, ако я осъзнаваме, трябва да ни даде възможност да повлияем на е, световното управление на риболова и особено на риболова. И заради това е, съжалявам е, начина по който беше представен правилника ЮЮ. Ю, или е, правилника, е, свързан с е, здравето на потребителите, които бяха окачествени като barriers to trade, нетарифни бариери. Защитата на здравето не е нетарифна бариера. Il en va de même pour le règlement IUU. Колкото до правилник ЮЮЮ не дава възможност за продажба на общностния пазар на незаконно уловена риба. И това няма нищо общо с международната търговия. Същото се отнася и за правилата за происход, са изключително полезни за прилагането на тарифната политика. Така че не знам как може всичко това да се окачествява като нетарифна бариера. За нетарифните бариери очаквам проучване на бариерите, които издигат други партньори на Европейския съюз. Забрана за износ на суровини, например, от канадски региони е, или свръхтовар на е, европейски кораби, които трябва да стоварят стока в Исландия и така нататък. А, а... Les subventions, vous avez vous-même fait le lien avec euh, la réforme. Вие е, направихте връзка с е, реформите. Темата ни тревожи, защото е, за реформата ние не сме постигнали единодушие за политиката по субсидиите, а тя е много важна за бъдещето на европейския риболов субсидиите играят далеч не е маловажна роля за устойчивостта на този вид е, поминък. Искам само да кажа, че е, рибната промишленост е, в Европейския съюз още не е достатъчно укрепнала, е, за да я шибнем с къмшик на пълна либерализация. Така че е много важно в рамките на Световната търговска организация и всичко, което ще се реши за субсидиите, трябва да се доближава максимално до единодушието, което трябва да се постигне в Европейския съюз Надяваме се и това да стане колкото може по-бързо. Надяваме се мерките, е, прияти в 100, да не освобождават, както се иска днес, развиващите се страни е, и в частност Китай, която е, става велика сила не само като износител, но и велика сила в областта на риболова, и ще е, е, получи е, възможност да се развива, естествено с подкрепата на обществени фондове. Е, това не е в интересното на Европейския съюз, нито на е, световното управление на риболова. За нас е, е въз... темата е много важна, защото е, нашите споразумения покриват една трета от консумацията на риба, докато търговската политика покрива всичко, което се потребява и всичко, което се изяжда. И за това ние сме на разположение на нашите колеги, за да отговорим на техните въпроси. Eh, Много благодаря. Благодаря ви за поясненията. Да, наистина. Трябваше да застъпим и екоетикетите тук. И те са не по-малко важни за вноса, но вече натрупахме доста, <laughs> доста закъснение от страна на комисията и нейните презентации, аз си мисля, че това може да се окаже всъщност доста голяма спънка за устойчивото използване на на ресурсите. Но това е тема на друг разговор. Благодаря. Благодарим ви за вашата презентация. Така приключваме девета точка от дневния ред и минаваме към десета точка от дневния ред, а именно режим за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури с оглед на бъдещата реформа на общата политика в областта на рибното стопанство. Господин Кадек е докладчик от Народната партия. Заповядайте, имате думата. Благодаря. Искам и аз да започна с това, което всъщност току-що обсъдихме. Моята политическа група и аз самият решихме да ви предложим този инициативен доклад, чист такъв, без предварително предложение от страна на комисията. Защо го направихме? Защото смятаме, че е с определено хоризонтален характер тази тематика. И е свързана, освен това, с Зелената книга и с доклада на Гвидо Милана за новата стратегия за развитието на аквакултурата в Европа. Смятаме, че една такава инициатива би могла да допълни тези два доклада по въпроса за вносния режим на рибните продукти и аквакултурите, те се изразяват в това, че тези продукти пристигат на нашия пазар като допълнение или като конкуренция на, наси, на нашите собствени стоки. Така че това е, както виждаме, абсолютен краягален камък на политиките в областта на търговията, на европейската търговия. Е, числата, цифрите са особено красноречиви. 12 милиона тона са потребени в Европа 2007 година. Това го прави в най-големият експортен пазар. 40% от общия обмен преди Штатите и преди Япония. От 2005 година насам ние сме все по-зависими от вноса. След малко ще говорим за това, но нашата зависимост в момента, като до сега беше 23%, днес е около 67%. И това не са мои дати, данни, това са данни на госпожа Даманаки по време на нейното изслушване миналата седмица. И предвижданията сочат, че около 1 милион и 500 тона допълнително ще бъдат потребявани до 2030 година. С други думи, с какво трябва да ги покрием? С нови вносни количества. Защото тук нашето местно производство няма да стига и изобщо е немислимо да стига. С други думи, виждаме, че вноса покрива важни и разнообразни нужди. И това е причина за безпокойство и обяснима тревога. Ето за това аз реших да поема инициативата и да го доведа до знанието на съответните, съответните служби. Кои бяха трите основни причини, поради които започнах аз и моята политическа група тази работа? Каква е моята първа интуиция? Смятам, че всеки тон рибни продукти или аквакултури са произвеждани при много-много различни условия, които ние тук в Европа смятаме за приемливи. И това не е само интуиция, това е така доста основателно чувство, което имам за нарушена и изкривена конкуренция. Второто ми чувство, второто ми предчувствие е, че външните тарифи, които са много ниски, но горе-долу ефикасни за някои конкретни стоки, като например копърка и скумрия и рибатон, са подложени в момента на риск от водените в рамките на СТО преговори. Сякаш комисията е, е, е склонна да свали гарда тъй като аквакултурата и риболова са част от портфолиото на селското стопанство в СТО, то няма никаква специфика при тяхната закрила. На трето място, Зелената книга, третото ми предчувствие е, че Зелената книга няма да отрази в пълен размер, в пълен мащаб положението на нещата, защото само в едно малко тире на страница 19 се споменава този въпрос за риска, на който са изложени европейските производители поради усиления внос, който създава все по-голяма зависимост и все по-голяма механична замяна на местни, родни, ако мога така да ги нарека, продукти с вносни такива. Защо тогава налагаме тези жертви на нашите производители, без в замяна да им предлагаме никакъв компенсаторен механизъм и дори освен това да не гарантираме, че вносните продукти отговарят на същите характеристики като местните? Това може в крайна сметка да доведе до свръхулов от страна на третите страни, които са производители и за нас вносители. Наистина ли е прагматично, наистина ли е реалистично да говорим за устойчивост в една страна, в нашия случай в един съюз, но да го налагаме като мярка само на територията на съюза? Ето за това смятам, че трябва да се формулират възможно най-ясни и точни насоки за отразяване на този факт в бъдещата организация на пазара и комисията непрекъснато да извършва инспекции и проверки в отговор на непрекъснатите искания на парламента. Аз бих бил много удовлетворен, ако днес имам възможност да чуя вашите мнения, бележки, коментари, дали в писмена, дали в устна форма, няма значение. А пак аз от своя страна се ангажирам с задължението да ви държа в течение на развитието на този въпрос това нас много ни вълнува, както стана ясно по време на изслушването на госпожа Даманаке миналата седмица, когато стана дума за изкривяването на конкуренцията и за нечестната конкуренция от трети държави. Тя всъщност ни даде много заслужаващо уважение разговор. Сега по въпроса за методологията. Как, на каква методология стъпваме? Първо, ползваме данни на СТО и на търговските преговори, които извършва европейските институции, Европарламента и Генерална дирекция Морско дело на комисията. След това ползваме конкретни документи, мнения, становища на е, Комисията по външна търговия, вътрешен пазар, конкуренция и така нататък. Консултациите продължават по-нататъка и съответно целта им е да се разпространи събраната информация до възможно най-голям брой членове на веригата рибари, управители, управници на рибни ферми, аквакултурни ферми и така нататък, след което се предвиждат и контакти с представители в Женева, например, на останалите участници в тези преговори, като трет, представители на трети страни в е СТО и на, раз, на последно място, не по важност разбира се, диалог с вас като представители на различните а, политически а, разцветки в нашия спектър. Какъв е календара? Днес първо обмяна на мнения на, 5, на 15 или 16 марта второ издание на тази обмяна на мнения. Най-вероятно ще имаме вече и подготвен писмен договор 6-7 април публично изслушване по въпросите на реформата на общата риболовна политика, 3-4 май предлагане на проектостановището и изменения. 2 юни гласуване в комисията, 12 юли гласуване на пленарно заседание. Аз смятам, че преди вакансията, преди лятната вакансия тази година бихме могли да се справим с този календар. Ето това е от мен, сега от вас. Заповядайте. Благодаря ви, господин Кадек. Аз бих искала да почна първа и да се отправя към комисията с питане за това, което днес ни изложи министър Еспиноса. Тук имам нейното изказване и, и там тук пише общата, е, общата организация на пазара е вече приключена и комисията приключи анализа на своите собствени идеи по този въпрос. Няма ли да е лошо всъщност и ние да научим какви са тези изводи, тъй като госпожа Еспиноса, като представител на съвета, днес сутринта ни каза, че те са готови. Значи аз си мисля, че господин Кадек със сигурност ще бъде щастлив <laughs> да, да ги прочете тези изводи и да ги ползва в собствената си работа. Господин Стивенсън. Благодаря. Мисля, че докладът е много полезен. И аз искам да задам въпрос на комисията. Понеделник на заседанието на околна среда повдигнах този въпрос пред комисията по отношение на доклада. Сега е, внасяме 650 хиляди тона от Виетнам, в, например в Европейския съюз. Всичко това е, продава на пазарите на 27-те държави членки. Е, Продава се една риба, която между другото е доста безкусна. Трябва да се добавят най-различни сосове и подправки, но в крайна сметка нивото на цената е такова, че всъщност подкупава цената на риба, която дори се отглежда в ферми в Европейския съюз. И наистина забелязвам как когато падат цените, в крайна сметка става въпрос и за а, едно много не а, равнопоставено положение по отношение на конкуренцията по същия начин стоят нещата и с това, което се случва в делтата на река а, Нил. А, ние също имаме информация за вещества, химически вещества, които се съдържат в месото на рибата. Освен това, прочетах, че много от големите ферми за риби в Виетнам, промишлените, а, инжектират рибата с хормони, които се взимат от а, а, урината на а, бременни китайски жени. И този екстракт се и, а, инжектира на рибата, за да се увеличи а, размера на а, ларвите и броя на а, яйцата, а, които а, после рибата ще хвърли. А, питам. Колко, сте били, колко често вие сте били в делтата на Никон, за да можете да видите по какъв начин също се обработва а, тази риба? Колко често правите проверки, кога ще бъде следващата проверка там и Възможно ли е да имаме някакъв доказателствен е, материал, че всъщност ето това, което се внася на европейския пазар е безопасно за живота на хората? Ето е, този доклад, е, който току-що изслушахме, става дума именно за това. И когато наистина с комисията, включително и по селско стопанство, се разглежда въпроса за внос, например, от Бразилия или от наши стопани от Ирландия отидаха в Бразилия да посетят техните стопанства и наистина беше изуме, изумени да видят нещата как стоят там. И сега сме изправени пред една абсолютно идентична а, а, ситуация тук. Благодаря, госпожа Льовен. Заповядайте. Е, е, благодаря. Госпо... Господин Гадек, благодаря много за вашето изказване. Много се зарадвах, когато видях тази табличка в презентацията ви. А, именно кои страни са на първо място? По отношение на вноса. Норвегия, Китай, Исландия, САЩ са сред основните ни вносители. А знаем, че САЩ е един голям вносител – Ясно ни е какво се случва и с носа от Китай. Ясно е какви са изискванията. Много високи изисквания и прилични условия за работа в САЩ, в сравнение дори и с онова, което ни очакваме в Европа. Трябва много внимателно да разгледаме всичките тези въпроси. Исландия, Китай, например, са страни, където успяхме да видим обрат в заплашителния тренд – и сега в по-добрата система за управление те успяха да обърнат посоката на тенденцията по отношение на техните запаси. Сега в момента имат много големи рибни запаси. В САЩ 95%, 95-та година почти щяха да загубят своята е, риба треска, но вече е много различно положението. Много е важно да се посочва тази въпрос. Надявам се, че господин Кадек, вие сте съгласен с мен. Очевидно трябва да направим всичко по силите ни, за да имаме по-големи рибни запаси и здрави запаси. В шведските води също така бихме искали е, да можем да сравним, например, е положението през 70-те години и сега по отношение на улова на риба. 25 000 тона е, през 70-те, сега много по-малко се лови треска. И по този начин, всъщност, ние трябва да подходим, когато искаме да запазим нашите ресурси и рибни запаси. Да, внасяме риба, знаем това. Но, освен това е необходимо да имаме еко, етикети, по-добра проследяемост и особено когато става въпрос за Китай, трябва да знаем откъде идва тази риба, каква е тя. А Що, става, е, що се отнася до а, е, отпечатъка, въглеродния отпечатък, а, е, а, наистина, какво се случва с рибата, отива в Китай, след това там се препакетира, връща се обратно. Това в никакъв случай не е добре а, по отношение на емисиите въглероден двуокис в нашия сектор. Къде е най-големия проблем? от морето до трапезата. Целият този път трябва да бъде проследен. Е, знаете какво правят траулерите. Те допринасят до поне 75% от замърсяването в нашия сектор с емисии. Благодаря. Моля ви да бъдете по-кратки обаче, защото няма да успеем да изчерпим днес дневния ред. Да знаете. Господин Капула Сантос. <coughs> Eh, Много благодаря. Аз искам да се обърна <laughs> към господин Кадек и да му кажа, че аз като докладчик в сянка на социалистите съм на негово разположение и абсолютно го подкрепям. Подкрепям трите му идеи, около които да изградим доклада, одобряваме и методологията на работа. И още нещо, което искам да му предложа. Смятам, че доклада трябва да започва с анализис на, анализ на тези, този драстичен спад в нашата собствена възможност за самоизхранване и самозадоволяване. Аз смятам, че това е основната причина, която след това ни води до реформата на общата риболовна политика, която сега започваме. Ето това е моето предложение и съм на ваше разположение, за да можем да направим колкото се може по-добър доклад. Господин Кум, заповядайте. Ich möchte dem Kollegen äh, Alan Sadek äh, herzlich danken für seinen Bericht. Бих искал да благодаря господин Алсадек за неговия доклад, защото той ни води до дискусия. Дискусия, която постави в центъра на нашето внимание потребителя. Когато се говори за пазар, се говори е, за търсене и предлагане и при нас няма е, само предлагане. От една страна, като говорим за луда крава, се яде повече риба. Е, като се говори за омега-3, която продължава продължителността на живота, е, по-скоро е, ще, скоро ще кажат е, спасете гората и аз ще таралежи. Това, разбира се, беше шега. Така че въпросът е как да се отнасяме към природните си ресурси, за да гарантираме доставките. Така че най-важното е брутния вътрешен продукт на Европейския съюз и заради това рибата и преработените продукти от риба да нараснат в, вътре, брутния вътрешен продукт. Въпрос към комисията. Как се развива пазара в Европейския съюз? С колко се увеличава потреблението и с какви ресурси разполагаме? Господин Садек каза с основание, че има нелоялна конкуренция. Нека да се огледаме и колегата от Великобритания се върна на този въпрос. Е, защита на потребителите. Ако погледнем какво става в юго Азия и в Виетнам, по-специално какво става там, това е много важно. Е, господин Гробарчик. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също на свой ред бих искал да благодаря на колегата за доклада. Това е много важно. Може би е ключов доклад за бъдещето на риболова и за економическото бъдеще на отрасъла. Е, е, и за развитието на риболова в Европейския съюз. Е, няколко примера в полза на казаното от господин Ален Кадек. Един килограм треска, ако се купи от рибарите, струва едно евро. Ако отидете обаче на пазара до вас, ще платите 5 евро рибата треска може даже и по-скъпо. Е, сега нека да съпоставим това с цената на риба, внесена от Китай или от делтата на Меконг. Е, един килограм струва 2 евро и при това е скъпа. Така че, питам комисията, преди няколко месеца е, правихме изслушване за нелоялната конкуренция и помолихме един от нашите гости и всъщност го попитахме какво можем да направим. И е, той ни отговори е, доста лековато, еми трябва да свикваме. Трябва да свикваме. Е, и съм съгласен с господин Кадек. Не съм съгласен, нямам намерение да свиквам. Е, е, цената, е, откупната цена трябва да бъде от полза за рибарите. При това положение и преработването ще бъде рентабилно и всички брънки по веригата ще бъдат рентабилни. Е, привличам вниманието и ви върху факта, че преди няколко минути чухме от нашия гост, който говори за Световната търговска организация и за световната търговия, чухме че се очаква че дела против дъмпинг в Испания могат да се точат. И това е трудно разбираемо. И за това аз искам да подкрепя господин Кадек в намеренията му да изготви един обективен доклад. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Господин Амилгат от комисията, директор на Генерална дирекция Риболов. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам в началото да говоря за плана Паласиус. Не, не храня особена надежда да убедя почитаемия депутат, който явно няма доверие на службите на комисията, която отговаря за е, санитарните въпроси. Искам да ви е, уверя, че докладите на нашия колега от Самко редовно се изпращат във Виетнам. Доскоро Виетнам е, почти не изнасяше риба, докато сега изнася много, е, защото Виетнам направи необходимото за да се здобие с преработвателна промишленост, която отговаря на европейските изисквания сега. Колкото до Пангасиус, колегите е, пишат доклади и е, за този вид риба. Те не са отрицателни. Е, тази риба се отглежда в Виетнам съобразно европейските норми и се изнася съобразно всички изисквания. Пангасиус а, а, представлява проблем заради цената. Конкурентоспособна е на пазара, защото не е скъпа. Тази риба се цени високо, защото няма кости и особено в заведенията за обществено хранене се използва много. Цената е толкова атрактивна, че може да се внася в големи количества. Най-големият вносител на рибата пангасиус е Испания за да се предпазим от прекомерен внос, е, е, има инструменти за търговска закрила. Ние сме обсъждали въпроса с европейските производители, особено тези, които се оплакват от конкуренцията на Пангасиус и им казваме какво е необходимо да се направят, а именно да задвижат инструментите за търговска закрила. Правилниците против дъмпинг, против субсидии, предпазни клаузи. Комисията е, остава открита още повече, че има основания за да се задвижат тези инструменти. До сега обаче не сме получили такива молби. Много внимателно следим развитието на пазара на Пангасиус. Ние мобилизирахме и нашата делегация в Ханой. Тя работи е, на място с е, делегации във Виетнам, като например е, испанския посланник в Ханой, е, който е, е бивш директор в областта на риболова. Така че следим развитието на този вид риба. Е, Виетнамците разбраха, че е спешно необходимо да разнообразят износа си и това е стратегията им. Е, те изнасят е, колкото се може по-малко към Европейския съюз, а по-скоро към Бразилия, Перу, Египет, е, където изнасят огромни количества. Ние имаме точни поручвания по въпроса. Те са на разположение на комисията и на проявяващите интерес за членове на Европейския парламент. Колкото до е, реформата на общата организация на пазара, аз доверявам на това, което вие казахте и наказаното от госпожа министъра, но искам да кажа, е, че е, тази реформа ще бъде включена в общата реформа на, на риболовната политика но всъщност реформата на свет на Световната търговска организация засягат организации на производители. Е те са основен елемент в реформата на ОСМ. Така че трябва да се извърши частична реформа преди пълната реформа. Идеите на комисията са известни. Те се обсъждат с а, а, стейкхолдерите, с а, всички засегнати страни. А, ние трябва да преразгледаме системите ни за подкрепа. И е, комисията смята, че може би ще трябва да се изостави унищожението е, на рибата, която е произведена с субсидии от европейските денакоплатци но сигурно ще бъдем готови да обсъждаме използването на прост инструмент, прост инструмент, защото сега инструментариума е ужасяващо сложен, като например да се използват инструменти например за складирането на рибата. Според нас това е, е начин да се продаде търговият, е, рибата в подходящ момент и това би могло да се подкрепи от общността. Идеите са на масата, обсъждат се в общата рамка на реформата. Е, Испанското председателство има намерение, но все още нищо не е решено е, както по този аспект на реформата, както и по останалите аспекти, е, обсъждаме въпроса с останалите страни, които са заинтересовани. Ще спра до тук, госпожо председател. Моя колега от Генерална дирекция търговия е тук и ви давам възможността да му дадете думата. Да, хубаво. Благодаря. Обаче искам да задам един допълнителен въпрос преди това. Комисията продължава ли да бъде съгласна с обмяната на трети държави внос и износ чрез ограничение на митото или има някакви други механизми, които вие предвиждате? Благодаря. Е, за тарифни квоти говорите, според мен. Е, не. Не. Това е една променлива величина, която ни дава възможност да се адаптираме, защото в определен момент, без да пипаме тарифите, можем да пригодим вноса, е, като направим тарифни изключения за определени количества риба, е, които отговарят на е, необходимостта е, на общностната промишленост за преработка. Така че това е инструмент, който дава възможност да се адаптираме към обстоятелствата. Този инструмент трябва да остане, ако разбира се тарифите продължават да въжат. Добре, благодаря ви. Извинете, Извинете, малко се разсеях, защото говорих с господин Стивен Санда. Сега вече ви давам думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Е, както вече ме представи колегата, аз съм генерална дирекция търговия и наистина много се радвам, че съм е, на заседание на вашата комисия и е, благодаря за доклада, който господин Кадък ни предостави. Много интересен материал, доклад, собствена инициатива. Така че ние също, както и други генерални дирекции, получихме този а, материал. Както вече а, се свързах с господин Кадък и неговия асистент, ще можем а, лично от тук нататък а, да работим съвместно и ще бъдем а, партньори в а, това начинание. Искам да кажа, че това е една пионерна дейност. След влизането в сила на Лисабонския договор вече имаме задължение за прозрачност по смисъла на 207 член от договора. И е, необходимо е наистина тази прозрачност да засегне и процесите на преговаряне. Разбира се, има аспекти, които са конфиденциални, но искам да ви уверя, че както вече господин Дегухт каза, е, кандидат комисаря за съответния ресор, ще направим всичко най-добро, за да споделяме с вас е, тази информация, която е възможно да споделяме, както и документите, които са е, извън специалните изисквания за поверителност. Е, различните служби в комисията ще съдействат, е, разбира се, е, и вие ще разполагате с нужната информация. Като представител на генерална дирекция търговия ще засегна някои от външните измерения на темата. Беше ми много интересно да изслушам също и доклада на СТО Радвам се, че някои от заключенията, които чух, е, са благоприятни и за нас. Е, Очакваме една малка промяна да свързана с е, е, либерализацията, да окаже въздействие на преговорите, които се водят от СТО. Така че в крайна сметка да имаме все по-малко и по-малко бариери, е, гранични бариери, ако мога така да кажа, и ще бъдем готови е, за една по-добра защита на ресора ни с е, използването и на класическите инструменти зависи от колегите ни в е, Генерална дирекция Морско дело, е, които ще подготвят препоръките за реформата в политиката в областта на морското дело и рибарството. Ние надяваме се, че ще бъдем активни участници, разбира се, и ще можем също да направим своите препоръки. Благодаря ви много. Благодаря ви и аз. Господин Кадек, имате думата за заключителни бележки. Благодаря, госпожо председател. Първо, благодаря на представителите на комисията за предложения за сътрудничество и бъдещия им принос. Винаги е приятно да се чуе такова нещо. Но все пак не ме убедихте в това, че може да се проследи по санитарни съображения происхода на стоката, която се внася в Европейския съюз. Благодаря на всички изказали се колеги. Е, чух всички ваши забележки и оставам на ваше разположение, за да им придам официален вид и за да подхраня доклада. Е, първия обмен на възгледи е, показва интереса, който изпитвате към доклада. Благодаря ви за това. Мисля, че можем да направим нещо изключително интересно парламентарната комисия и парламента е, са в близка връзка с Европейската комисия. Благодаря. Yes. И аз ви благодаря, господин Кадек. Благодаря и на представителите на комисията, които взеха отношение по въпроса. И така приключихме 10-та точка. Минаваме към 11-та. Доклад относно Бялата книга на комисията за адаптиране спрямо изменението на климата към европейска рамка на действие. Както знаете, през септември месец на заседание на координаторите решихме да вземем тази инициатива и господин Критон Арсенис от групата на социалистите е определен за докладчик. Извинете ме, ако обичате за закъснението и ви давам думата. Much, Много благодаря, госпожо председател. Ще говоря на английски, за да бъде по-лесна работата на преводачите, имайки предвид трудната терминология. Та така, става въпрос за промяната в климата. Знаем, че въздействието на този процес през следващите 20-30 години – вече са определени от сегашните ни емисии. Дори и днес да спрем с е, емисиите, ефекта ще бъде факт за следващите е, десетилетия. Разбира се, ако нищо не направим, до 2100 година ще ни останат много малко шансове да оцелеем. Е, морето е най-важният механизъм, който се само регулира и има въздействие върху климата на планетата. Следователно, то е наш съюзник. Да спрем е, промените в климата или поне да умекотим ефектите от тези изменения. Само искам е, да ви запозная със следното. Ако с 4 градуса се увеличи температурата до края на века, или дори до по-рано, това ще означава, че в Средиземноморието, покрай южните брегове, е, ще има увеличение е, до 16 градуса, а океаните по принцип ще се увеличат с 1 до 2, 1 до 2 градуса температурата на океанската вода. Капацитета на океаните и моретата е ясен по отношение възможността да поглъщат както топлината, така и емисиите. Следователно, те при всички положения ще участват в процесите. 50% от ежегодните емисии, парникови емисии, всъщност е, основно допринасят до това явление, а именно те се поглъщат от естествените екосистеми. И по-голямото количество от тези емисии се поглъщат следователно от океаните – това, разбира се, има пряко въздействие върху океаните и моретата. Знаете, че става въпрос за киселинността на водата. ПХ средата се променя също така. И както вече стана дума, температурата се увеличава. ние може би ще станем и свидетели на промяна в теченията в океаните и моретата. Всичко това има въздействие и върху рибните запаси, и върху целия живот на организмите. Това означава, че, както знаете, много по-големи проблеми ще има с поддържане на различните видове на различна дълбочина. Киселиността. Засегнах вече този въпрос. Получава се чрез свързване с отделения въглерод и по този начин се намалява капацитета на океана да преработва този а, погълнат въглерод. Капацитета а, има изследвания 2007-2008 година, че с 10% е намалял този капацитет. В бъдеще ще става все по-кисела средата в океаните и морето и моретата и по този начин всъщност се застрашава живота на всички морски организми и кораловите рифове. Отново има данни, че само 20% от коралите в световните океани са в добро състояние. Останалите просто са или унищожени, или са загубили цвета си, или са в определен етап на разпад. Кораловите рифове, разбира се, са нещо много важно за морските а, е, организми, особено конкретни морски организми, които живеят сред тях. Представяме ли си какво ще стане, ако те всъщност изчезнат? По този начин ще се наруши баланса на всички морски организми и това ще има огромно въздействие върху всички човешки общества в света. Е, по същия начин е, оказва се въздействие и върху рибните запаси и тяхната устойчивост и издръжливост. С други думи, основната фраза, която трябва, на която трябва да обърна внимание е устойчивостта, и издръжливостта на климата и всички негови компоненти. В, е, в много случаи знаем какво се случва когато има и е, свръхкапацитет и на флотите. Ние трябва да насочим нашето внимание да, към намаляване на крайбрежните риболовни действия, защото те носят до замърсяване на а, е, морската среда – there is a need for integrated coastal management, something which is decided at the EU level, but... Всичко, което се е решено на европейско ниво е чудесно, но надали е въведено в изпълнение. Екосистемите са от изключително голямо значение и балансът в тях трябва да бъде запазван. Това е нашата стратегия, би трябвало да бъде нашата стратегия за опазване на живота. Друг важен въпрос е необходимостта от финансиране от ЕСЕ за запазване баланса на екосистемите. Трябва да започнем да си представяме един свят – в който крайбрежните райони и е, приходите на рибарите от тези райони ще бъдат частично субсидирани от друг вид дайности. И по този начин ще може да се увеличи е, устойчивостта и издръжливостта на нашия климат. Ние ще можем по този начин да защитим нашата планета и да намалим въздействието на климатичните промени е, върху морските организми. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин Арсений. Господин Кадик поиска намата. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател този доклад е, съвсем основателно твърди, че промените в климата са безспорни и че трябва да има мерки, за да се намали неговото отражение. И се радвам, че е, според този доклад, борбата срещу промените в климата трябва да се включи във всяка политика на Европейския съюз, включително политиката в риболова. Трябва да се борим за оцеляване на морските екосистеми и съвместната риболовна политика е, трябва да даде възможност да има устойчив риболов при е, добри екосистемни условия. Преди да се спра на е, поправките, имам някои забележки. Първо, е, искам е, е, да поем ангажимент за проучвания, защото някои морски видове се преместват и това поставя под въпрос създаването на реалистични квоти за тези морски видове. Трябва да се каже това на комисията. В наш интерес е да напомним значението на интегрирана морска политика, която да е по-последователна, защото различните отрасли трябва да се съюзят в борбата срещу измененията в климата, не само риболова. Аз изцяло се противопоставям на заклеймяването на риболова, е, защото в алинея 2 се говори за свръхолов и е, контекстът е твърде широк и трябва употребата да бъде е, по-уточнена. Не може риболова да бъде е, изкупителна жертва за е, е на състоянието на екосистемите. Трета линея е прекалена. Четвър четвърта. Е, не става въпрос за авторитарно намаляване на индустриалния флот, а по-скоро да се организира и по-добре да се регламентира. Да не забравяме и другите кораби и въглеродният двуокис, линия 6. Трябва да помагаме на рибарите, е, за да е, получат техника, която да опазва природната среда. Става въпрос за всеки вид практика риболов. Естествено става въпрос и за корабите и бяха предложени е, интересни аспекти за евромоторизация. Това е което мога да кажа на сегашния етап на доклада. После като работим по поправките имаме време за уточнения. Да, благодаря. Аз бих имала някои изменения, но съм принципно съгласна. Няма сега обаче да се изказвам, защото имаме малко време. Госпожа Макарти от Генерална дирекция околна среда на комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. Тази сутрин дискусията беше изключително интересна с повдигнатите теми. Само искам да се спра на няколко аспекта на бял, бе, е, бялата книга по отношение на устойчивостта на климата и съответно изискването за регионални и национални действия заедно с европейски. Наистина необходимо е да се засили издържливостта и нашия документ, който е наречен промяна на климата, е, наистина трябва да бъде е, адаптиран към всички тези политики. Уверяваме ви, че адаптацията е много важен аспект, който ние разглеждаме във връзка с морската политика и директивата, а също така и реформата на общата риболовна политика. Отчитаме значимостта на добре функциониране, добро функциониране и управление на ресора. В дългосрочен план комисията прави преглед на препоръките от 2008 година, 2002 година прощавайте, а сега ще се направи тази година предстои една оценка на състоянието. Екосистемите играят много важна роля и те всъщност могат да ни защитат от някои от големите съществени изменения в климата. Поради тази причина Бялата книга ни задава една рамка за обща стратегия за адаптиране и ще бъде възможно за нас, ако разбира се, получим и мнението на вашата комисия и работим съвместно с нашата генерация. Генерална дирекция Морско дело. Комисията очаква е, с интерес да работим съвместно с парламента по този важен документ. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Ви искате да си изкажете по този въпрос ли, госпожо Льовен? Добре, щом тогава не. Дека да приключим и тогава. Господин Арсений, си искате ли вие? Не. Добре, тогава Срокът е на 4 февруари на обяд за представяне на изменения. Гласуваме го в комисия на 23 февруари. Сега вече ви давам думата по процедурно предложение, госпожо Льовен. Искам процедурно да ви попитам дали ще стигнем е, до дискусията с правната служба на парламента относно партньорството в областта на рибарството с Марокко. Ако не, само искам да задам един въпрос към комисията по отношение на това мнение, защото следващата седмица имаме заседание на съвместната комисия по този въпрос. Да видим сега как. Аз няма, мисля, че няма да има време да стигнем до там защото аз предпочитам господин Феррейра да получи отговор на своя доклад. Презентацията да е за него от страна на комисията. Така че, по въпроса точка разни, ще ви дам на вас думата, ако искате да си зададете въпроса. Ако ли не, ще отложим всичко за следващия път. И така, 12 точка. Използване в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове. Това е изменение на регламент 708 от 2007 година. Господин Феррейра е докладчик. Има промяна на правното основание след влизането в сила на Лисабонския договор. Господин Феррейра е докладчик. Има думата за да изложи предложението си на госпожа Крус Медина от Генерална дирекция Морско дело.